Uh, we... добър ден, колеги. Стигнахме до точка 24 в дневния ред. Изчезнали лица в Кипър. Представене на досегашните постижения и бъдещите предизвикателства на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър. Сред нас е Пол Андри, госпожа Гилден Клюмер Кючук, турски кипърски член, господин Несторас Несторос, гръцки кипърски член и съответно господин Пол Хенри Арни. Уважаеми колеги, вие знаете, че в Кипър има проблем с изчезнали лица, нещо, което винаги е притеснявало комисията Либе. Ние приехме резолюции 2007-2008 година. Парламентът излезе с изявление 2011 година, 2012 година. Делегация на комисията ни, която председателствах, посети Кипър. Срещнахме се и с комитета за безследно изчезналите лица в Кипър. Трябва да спомена, че моят предшественик господин Лопес Агилар също се отнесе много сериозно към тази тема. Трябва да кажа, че за мен е чест да продължа важната работа в тази област. не възложи на специален орган да разгледа проблема с безследно изчезналите лица в Кипър. Благодаря на нашите трима оратори. Ще им дам думата по 5 минути на всеки, след което може би ще чуем комисията, която ще обясни какво е актуалното състояние. И разбира се, с удоволствие ще дам думата на членовете, които желаят да направят коментар. Започваме с господин Пол Хенри Арни, третия член. Благодаря. Благодаря, че ни поканихте. За нас винаги е чест да говорим пред комисията Либе и с удоволствие ще докладваме докъде сме стигнали. Когато хората изчезват при конфликти, както днес в Сир... Сирия или Ирак, десетки хиляди изчезват, това според мен е най-трагичната последица от един въоръжен конфликт, защото има ли безследно изчезнали, няма как да има помирение. Затова и трябва да работим – в Кипър започнахме 1991 година с учредяването на Кибил. За кипърците това е приоритет, нещо, което искат да се разгледа отделно от преговорите по тегидата на ООН за постигане на споразумение. Има тристранен комитет, който беше учреден възоснова на резолюцията на ООН. Целта е да се установят безследно изчезналите. 14 години съставяхме техния списък, без обаче да започваме съдебни производства. Комитетът за безследно изчезналите, както казах, е тристранен комитет. Един член представлява кипърските гърци, един кипърските турци, те са определени от съответните водачи и един определен от Генералния секретарят на ООН. Целта е да се стигне до консенсус, защото всяко решение при нас се взима с три гласа, тъй като все още няма политическо споразумение. През последните 25 години Основният ни приоритет беше да съставим списъка на безследно изчезналите. За това ни трябваха 14 години, много дълго време. В Харватия правителството прекара 20 години в усилия до одобряването на този списък. Така или иначе, Списъкът беше одобрен. 94 до 98 година се проведоха разследвания с много ограничен резултат обаче, защото в крайна сметка ние можехме да установим единствено, че някой е изчезнал в определен ден, но нямахме доказателства. За да има доказателства, трябва да се намери самото тяло, нещо, което е много трудно. След това 6 години водачите на двете групи започнаха преговори и накрая 2004 година се стигна до решение за започване на операции, които да дадат нов старт и да дадат отговори на семействата, за да може те да погребат своите близки, да имат някакво място, където да изразят скръпта си. Тази операция започна 2004 година. Финансирането беше предоставено от ООН и европейските институции. Всъщност този източник на финансиране и до сега си остава много важен. 80% от нашите финанси са от ОИСР и европейските институции. Много благодарим за това. Нашия начин на работа е ясен. Ние предоставяме имунитет на свидетелите. Този имунитет се предоставя на по съдебен път, за разлика от Косово или Сърбия, където при разкопките за намиране на гробовете веднага се преминава към наказателно преследване. В Кипър ние работим извън съдебната система, чрез решения на двамата водачи. Госпожа Кючук ще продължи. Благодаря ви, господин Арни. Искам да благодаря на почитаемите членове на комисията Либе за дадената ни възможност. Както каза и господин Арни, положителната атмосфера на острова е много важна и за работата на нашия комитет. Сега имаме повече възможности да провеждаме разследвания и да си вършим работата. Това всъщност е проект, който се променя според нуждите и според условията на острова. Нашите операции има пет етапа. Започва се с разследването. Това е много важно, защото няма ли добро разследване и надежна информация, няма как да се стигне до самите места на ексхумация. Ексхумацията е втория е, етап. Прави се генетичен анализ и останките се връщат на семействата. Ние работим по целия остров 9 екипа и от двете страни Северен и Южен Кипър. Работим на 120 места приблизително – с нас работят и 44 археолози. Това са млади кипърски турци и кипърски гърци. За първи път те работят заедно, разбират се помежду си. След това се прави антропологичен анализ – пак с хора и от двете общности. И тук трябва да кажа, че имаме късмет, защото в Кипър има добре развити научни методи. Ние разполагаме с хора на място, които наистина разбират всеки етап от проекта. Това е проект, който е разработен и се изпълнява от комитета Кибил – разчитаме и на ДНК лаборатория. Също така има и двама специалисти по генетика в лабораторията. Следващият етап е връщане на останките. Това е най-емоционалният етап всъщност. Не знам дали може да си представите какво означава да видите за първи път своя син или баща, но не в плът и кръв, а да видите само костите? Но така или иначе, хората очакват от нас да го направим, защото те трябва да стигнат до някакъв завършек. Ние всъщност екскум, 53% от безследно изчезналите и идентифицирахме 22%. Това е много важен проект и тук разчитаме на сътрудничеството между нас. Нещо, което е много добро, защото трябва да споделяме цялата налична информация – за да работим с точност. Както каза господин Арни, ние разчитаме на очевидци, нещо много важно. Хората разчитат на нас, ние всъщност сме градили това доверие години наред. Работим с програми от по 6 месеца. Разбира се, всичко това може да се промени според нуждите, но така работим по принцип. Виждате колко е трудна ексхумацията от това изображение. Понякога е необходимо да прокопаваме около кладенците или в полетата – като търсим хора изчезнали още от 74-та година и до сега. Има най-различни терени, на които се работи. Ето това е снимка от антропологичната ни лаборатория. Хората в тази лаборатория работят непрекъснато. Те се опитват да направят анализ в колкото се може по-голям обем. Генетичният анализ е труден. Повечето безследно изчезнали са примерно от едно и също село, често са братовчеди, братя и затова е трудно да се направи точна идентификация и накрая най-трудното – връщането на останките на близките – Всъщност, семействата на изчезналите са най-голямата ни подкрепа. Те ни подкрепят на всеки етап от проекта, за което им благодарим. Виждате погребенията в зависимост от вероисповеданието. Въздействието на проекта е много важно – Ние всъщност се изправяме пред черната история на Кипър. Искаме да я оставим в миналото, но за да се случи това, е необходимо да намерим решение на проблема и също така предоставяме психологична подкрепа на жертвите. Благодаря ви. Благодаря на Либе за тази покана. Вече бях представен от председателя. Нека кажа какво се случва през последните 10 години. Има 1508 безследно изчезнали кипърски гърци, 493 кипърски турци, общо 2001 лица. До сега сме ексхумирали 1064 жертви възоснова на археологичните разкопки. Някои са изцяло запазени скелети, от други има останали само отделни кости. Това са проведените идентификации. Както казах, понякога имаме само по няколко кости, за което има различни фактори – ерозията на почвата, строителни работи в съседство и други. Идентификацията. Виждате, че 2013-2014 година има пик. Тогава са проведени голям брой идентификация, защото 2012 година беше въведена нова процедура за ускоряване на идентификацията. Ние се свързахме с международни координатори и набрахме допълнителни научни работници. Виждате че има известно намаление след това заради проучването на някои по-сложни случаи, нещо, което отнема време. Тук може да видите ексхумациите. 2011 до 2014 има намаление поради липсата на информация за възможни места, където жертвите са погребани. След това имаме нарастване на броя, тъй като имаме и по-добро сътрудничество, както и съвместни разследвания. Ние смятаме да запазим бройката същата, тъй като има все още голям брой неразрешени случаи. Бюджета, основните донори, както виждате, на първо място Европейския съюз – освен това има отделни страни, които редовно ни финансират. Швейцария, САЩ, Германия, Кипър, разбира се. Искам да използвам възможността да благодаря на Европейския съюз и на държавите донорки. Надявам се дори на увеличение за бъдещите години, тъй като трябва да кажа, че проектът е скъп, той отнема време, но е много важен за бъдещето на нашия остров. Предизвикателствата – Има голяма политическа сложност, тъй като се работи при отсъствието на политическо споразумение. Трудна е средата за работа, има множество участници и ние трябва да можем да работим с всички тях. Същевременно времето не чака Междувременно и свидетелите, и семействата постепенно измират. Разчитаме на архивите като нов източник на информация. Самото преместване на останките често забавя процеса и увеличава разходите съществено. Е, има и проблем с достъпа до военни зони, като трябва да кажа, че в последно време тук осъществихме напредък. Тъй като е, за следващите три години ще получим достъп до 30 такива зони. Нека обясня какви са факторите за нашия успех. Първо, работи се на местно ниво. Освен това, мандатът ни е ограничен. Ние работим единствено по хуманитарния аспект. Свидетелите получават имунитет. Освен това, Генералният секретарят на ОНЕ продължава да ни подкрепя. Миналата година, през месец май, проведохме и специална среща с него. От Близкия изток има голям интерес към нашата дейност. Даже можем да кажем, че в нашата лаборатория се обучават по-настоящем 20 иракчани и двама ливанци. Накрая от името на колегите искам да благодаря на Европейския съюз, чиято подкрепа е изключително важна за работата ни, подкрепата на отделни държави членки също. Благодаря. Thank you very much. Thank you. Председателя, благодаря много. Благодаря и на трима ви. Трябва да кажа за това, за колегите, които влязоха по-късно, че аз а, съм бил там два пъти и вие многократно сте изказвали благодарности към Европейския парламент и Европейския съюз. А, в, знаем за този проект. Има и други проекти от антропологическите музеи. А, със сигурност тези проекти имат важна символна функция, но и от практическа гледна точка са важни. Сега ще имаме няколко е, минути за въпроси от страна на членовете, но така или иначе благодаря ви за това, че поддържате връзка с мен и също така с моя предшественик е, като председател на тази комисия, господин Лопес Агилар. Ние подкрепяме вашия проект в нашата комисия Либе. Така че, е, уважаеми колеги, имате възможност да задавате въпроси, да коментирате. ги да проверя. Господин Кристофор. Кристофору. Хина, θα σε ευχαριστήσω γιατί... Благодаря. На първо място благодаря ви за това, че представихте Комитета за безследно изчезналите лица днес. Трябва да кажа, че в Кипър сме много благодарни на Европейския съюз и на парламента за предоставената подкрепа за, за засилването на бюджета на Кабаила, който извършва една важна хуманитарна дейност. Трябва да се знае, че неговата дейност не е политическа. Въпросът за безследно изчезнаните лица е изключително деликатен. И ние от 42 години работим, за да разследваме съдбата на тези хора, особено за техните семейства, които от години не знаят какво се е случило с изчезналите им близки. Поздравявам комитета за работата, която върши и се възхищавам от него. Но тук трябва да кажа, че по отношение на изчезналите лица, Много е важно да се установи точно какво се е случило с тях на първо място. На второ място оказан беше натиск и след 42 години турското правителство реши да отвори някои от военните зони, за да се разбере каква е била съдбата на тези хора. Също така знам, че ситуацията може да се подобри, но това ще наложи сътрудничеството на турската войска. А съществуват някои въпроси, определена информация, която трябва да се разгледа. Но как може държава, кандидат за член на Европейския съюз, да отказва да предостави информация, която е важна за хуманитарна дейност? Така че трябва да се окаже натиск, за да се отворят останалите военни зони, за да се установи какво се е случило с изчезналите лица, защото има някои зони, които още са затворени. Изненадани сме, че Турция по един доста провокативен начин изпрати писмо, в което поиска равен достъп до турската страна. А Турция нахлува първа и трябва да кажа, че е много жалко, че тя продължава да откаже достъп до тези зони. Благодаря, господин председател. Колеги, имате по две думи за изказване. Това ще ни помогне. Thank you, chair. I will speak. Господин Кир... Кирхоп. Ще говоря на гръцки. Благодаря. Радвам се, че гостите са тук днес, защото това е много важно. С течение на времето трябва да положим всички усилия, за да засилим тяхната работа. Както господин Христофоро каза, много е важно турските власти също да си сътрудничат с нас, за да предоставят информация. Има въпрос по отношение на тези затворени зони в окупираната част на острова. Както стана ясно, много е важно да се внесят уточнения и да има яснота какво се е случило в тези е, зони. Още веднъж благодаря за вашата работа. Благодаря. Благодаря, господин Алахо. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези встъпителни думи. Можете ли да кажете нещо повече за свидетелите? За какви хора става въпрос и какви са разказите, които представят, защото предполагам този имунитет, който им се предоставя, се прави по конкрет... се предоставя поради конкретна причина. Благодаря. Thank you. Next is... Um, Благодаря, госпожица Тио Харис. Πρώτα την... Благодаря. Трябва да кажа, че съм изключително натъжена от тези престъпления, извършени срещу цивилно население. Не мога дори да изразя в каква степен съм емоционално разтърсена заради тези престъпления, тези деяния. И трябва да има някакъв законов път, по който да се отсъдят тези престъпления. Трябва да кажа, че някои от изчезналите лица са били законни ем, пленници на турската армия, които са били убити хладнокръвно. Това, което казвам, е подплатено с свидетелства, разбира се. Не е виновен комитета за това да търси отговорност за тези престъпления. Но ние ще се опитаме да положим всички усилия, за да има наличен бюджет, за да може комитета да продължи своята работа. Още веднъж искаме да ви поздравим за тази работа, но наистина всяко престъпление трябва да бъде наказвано ако искаме да се даде този завършек на близките. А ако някои от затворените зони бъдат отворени отново, може би това ще се случи. Също така искам да изразя съжалението си, че генетичната лаборатория в Кипър е преместена. Нейната работа е чудесна, но е жалко, че е преместена. Също така е важно да разгледаме различните въпроси, свързани с бюджета, които бяха поставени в Кипър дори да се, преди да се от, от, организира този дебат. Благодаря. Аз искам да ви поздравя за отличната работа във вашия комитет. От името на Европейската левица трябва да кажа, че ние разбираме колко е важна работата на комитета за безследно изчезналите лица в Кипър. Важна е и за кипърските гърци, и за кипърските турци. Това е проект важен за общностите на място и изобщо за общото бъдеще в Кипър. Аз представлявам ГУЕ, Европейската левица. Ние всъщност направихме посещения в антропологичната лаборатория за анализи. Освен това, всяка година, когато се обсъжда бюджета, ние внасяме изменения за увеличение на финансите на Кабил, тъй като знаем колко са важните за работата на комитета. Имам множество въпроси. На първо място, как можем да помогнем на различните групи? Ние в Европейския парламент. На второ място, вие казахте, че ви е даден достъп до 30 военни зони през следващите 3 години. Има ли зони, до които нямате достъп, а искате да имате? Трябва ли да се помисли за предложение за намиране и прехвърляне на останките на безследно изчезналите? Вие го споменахте като проблем. Аз съм от Испания. Там все още има около 140 хиляди в различни гробове на безследно изчезналите, но нито Испания, нито Европа има някакъв план да се намерят техните останки, да се върнат на семействата. Именно за това е много хубаво, че Европейския съюз работи в Кипър, че се ангажира и ние ще настояваме за повече бюджет, дано и в Испания започнем да работим за безследно изчезналите от, по време на режима на Франко. Благодаря, колеги. Има още трима желаещи да се изкажат, след което ще е, затворя списка господин Келър, господин Ликштерм и господин Синадилас. И, и господин Мавродидес. Добре, затварям списъка за изказвания. Госпожа Келър. Благодаря, благодаря и на членовете на комитета за това, че са тук и от името на Европейския парламент трябва да кажа, че аз лично съм имала възможност неколкократно да ви посетя и бях много впечатлена от работата, която вършите. Като цяло в момента имате нужда от достъп, от подкрепа за достъп до различни зони, за да откриете възможно най-голям брой от тези лица и да ги върнете на техните роднини. Както казахте, това е не лека задача, но по този начин давате един завършек, едно сбогуване на близките, така че смятам, че работата ви е изключително важна и за помирението, за намиране на мир заедно за в бъдещето. И именно това е много важно и към него трябва да са насочени нашите общи усилия. Затова благодаря ви за тази работа в дух на сътрудничество. Тя трябва да послужи за пример да много други. Поздравявам ви и ви желая успехи за в бъдещето. Важно е ни в парламента да знаем, че комитета зависи от финансиране от Европейския съюз, затова ние трябва да свършим нашата работа, за да предоставяме това финансиране, но да предоставяме и политическа подкрепа за вашата работа, което ще е важно. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Госпожа Уингстрам. Благодаря, господин председател. Аз имах щастието да отида в Кипър, преди няколко години като част от делегация на парламента и а, е, това посещение беше изключително полезно. Благодаря ви за това, че ни посрещнахте тогава. Благодаря ви и за чудесната работа, която вършите. От а, е, това посещение няма да забравя едно нещо. Две млади жени. Една една гръцка кипърска научна работничка и друга турска кипърска научна работничка и двете бремени по това време. Те ни разведоха из помещенията и ни говореха за необходимото помирение и за това как тяхната работа, парче по парче, ще има своя принос към помирението. Защото е важно да не забравяме, че за, от, от хуманитарна гледна точка трагедиите за хората, за, безчезна, за безчез, безследно изчезналите лица в Кипър продължават да съществуват за техните близки до момента, в който останките им не бъдат върнати до семействата им и не бъдат погребани. Трябва да кажа, че това е отворена рана не само за засегнатите семейства, но и за всички нас в Европа защото всички ние сме засегнати. Защото историята на тези семейства и на тези изчезнали лица е част от нашата обща история. Така че, разбира се, ние всички искаме да постигнем примирение, но ние споделяме и страданието на тези хора. Много важно е бъдещето на комитета. И ние в тази комисия също зависим от вашите продължаващи усилия да ни информирате постоянно, да ни предоставяте най-скорошната информация, за да може да проследяваме ние вашата работа. Също така позволете да подчертая, че, бях изключително, че съм изключително впечатлена от вашата работа. Тя е много важна, действително. Сега имаме добри възможности, защото в момента се водят преговори за мир между двете общности в Кипър. Знам, че въпросът ми е много широко обхватен, но все пак искам да го поставя. Интересуваме какво е мнението ви за ситуацията в момента и за ситуацията в близко бъдеще. Действително тези възможности ще доведат ли е, до конкретни резултати. И още веднъж искам да подчертая, че ние споделяме страданието и искаме да достигнем до всички засегнати семейства от тази ситуация и да намерим едно европейско и солидарно решение на това. Още веднъж благодаря ви за това, че сте тук и диалогът ни трябва да продължи. Председателя. Благодаря, господин Синединос. Благодаря, господин председател. Ще направя коментар. Не толкова няма да задавам въпрос. От нахлуването и окупацията на една трета от е, Кипър, от турска страна, са изтекли над 40 години. Не бива да забравяме, че става въпрос за нахлуване, което в момента прерасна в окупация. Аз съм личен свидетел на този период и съм съгласен с госпожа Телкарос. турската инвазионна войска, която окупира, е извършила наистина убийства. Няма да отправям поздравления, защото смятам, че ОНЕ и Европейския съюз имат задължение да работят по идентификацията на безследно изчезналите лица и да гарантират зачитане на основните човешки права. Коментара ми е следния. През последните години е, лица, е, следите са заличени напълно, за това и има много закъснение при идентификацията от страна на Европейския съюз и ООН, защото той имаше задължението да открие тези лица и да ги идентифицира. Благодаря. Благодаря, господин Мавридис. Благодаря, ще се изкажа на роден език. Искам да споделя какво е моето мнение за ситуацията. Аз съм родом от едно село, което беше окупирано и имаше хора от моето село, които все още се водят безследно изчезнали. Но като член на този парламент трябва да кажа, че този въпрос е от хуманитарно естество. За това е важно да се прави разграничение е, от въпросите от политически характер. Да, знам какъв, познавам как, ситуацията на семействата, на които са върнати останки от техните близки. Обръщам се конкретно към господин Арни и към нашия председател. Как можем да гарантираме повече ефикасност? Вие в известен смисъл не сте част от тази процедура и във връзка с това бих искал да направя три предложения. На първо място, В каква степен можем да поставим отново въпроса за постоянен докладчик, господин председател? Мисля, че този въпрос трябва да се постави. На второ място, говори се за увеличение на бюджета предвид сроковете, защото времето е много ценно. Трети въпрос. Той не е политически трябва да знаете, че сътрудничеството на турската страна е много важно и знаете какво имам предвид. Очевидците са изключително важни елементи. Това не е политически въпрос. И тази сутрин в Европейския парламент обсъждахме присъединяването на Турция. И сред задълженията за това е, тук важен елемент е решение на Съда за правата на човека. И Турция има задължението да спазва условията по отношение на последно изчезналите лица. Съда излезе с решение през 2014 година и е, искам да окажете натиск, защото имам доверие в членовете на комисията. Благодаря, господин Маври, Мавридес. Не, ви ограничих във времето, защото знам, че имахте предложения, които искахте да представите. Благодаря ви за тези идеи. Радвам се, че го направихте в комисията Либе. Колеги, искате ли да определим едно лице за това? Времето ни е много малко, но същевременно бе показан голям интерес в въпроса. Не искаме да ограничаваме дискусията, но моля, имайте предвид, че времето е малко. Както винаги не ме се пада задължително да отговоря на трудните въпроси, в частност на въпроса с сътрудничеството ни с Турция. Белязах си пет или шест въпроса. Първо, дали в момента има сътрудничество след решението да се разгледат нови военни зони, 30 на брой. Всъщност има и други, дали има други зони, които да са недостъпни за нас, съществува ли план за действие което в някаква степен се, свършва, се, се свързва и с въпроса за съществуващия в момента прозорец на възможност и пообщеният политически климат на острова като цяло и това дали той ни помага. Същественият напредък, който беше обявен на 5 ноември, по отношение на, на турските военни зони, наистина е огромен напредък, защото по този начин се увеличават три пъти достъпът, който имаме годишно до военните зони. До сега имахме достъп до 2 или 3 годишно, сега имаме до 10. Дали имаме достъп до всички тях? Отговорът ни е да. Ние разполагаме с списък от 30 военни зони, които ние изготвихме и получаваме достъп до тях, като разрешението ни е да имаме достъп до 10 от тях годишно. с на по-късен етап от името на колегите съобщих на турските военни сили, че може би ще има други допълнителни зони, които да се добавят към тези три, въз основа на свидетелствата на очевидци. За сега бяха установени четири такива допълнителни зони и бяха уверени, бяхме уверени, че ще получим достъп до тях. Така че има сътрудничество на възможно най-високо равнище, на равнище министри на отбраната и министри на външните работи. Това, разбира се, е положително и колкото ние сме наясно вече няма военни зони, които да са недостъпни за нас. До каква степен ни засяга политическият обстановка в момента? Ами мисля, че няма нищо случайно във факта, че решението беше взето миналата година. Това се дължи на усилия, които се посокат на на най-високо равнище в ООН, на усилията на госпожа Кючук, но също така не бива да забравяме, че 2015 година беше много важна в усилията за постигане на политическо решение. Така че добрите новини винаги ни засягат постепенно, а има ли отрицателно развитие, това се усеща буквално за няколко дни в нашата работа. И в случая, действително, настоящата обстановка в Кипър ни се отразява положително. Как можем да действаме по-ефикасно, ще оставя въпроса на колегите, както и въпроса за генетичната лаборатория, факта, че вече не използваме лабораторията в Кипър. Ще дам думата на колегите за отговор. Um, I like to remind every... Бих искал да бих искал да припомня на колегите, че Комитет за безсъдно на лица беше натоварен със свои мандати от двете страни на острова. Тоест бяхме натоварили с мандата да се занимаваме с безсъдно честните лица, но не само от 74-та година. Въпросът започна още през 63-та година и имаше е, изчезнали е, кипърци от гръцки происход от 63-та година. Така че е, вече повече от 40 години се занимава острова с този проблем. И много съжалявам, че представители на гръцкът, на гръцките кипърски власти в острова говори само за до изчезналите от 74-та година. Това наистина ми къса сърцето, защото Страданието на семействата на изчезнаните лица е еднакво независимо от коя общност са навсякъде по света. Затова трябва да се занимаваме с всеки конкретен случай. Всеки, всяко семейство има право на признаване на тяхното страдание и на справедливост. Трябва да се заемем с всеки случай на безследно изчезнало лице. И това е моята цел в комитета, разбира се, в рамките на а, мандата, с който разполагаме. Разбира се, задачата ни никак не е лесна, защото работим в тежка политическа обстановка. Както знаете, още няма решение на конфликта в, на острова. Като ако погледнете какво, как, какво се случва по света, Обикновено въпросът за безсъдничните лица се решава след като е постигнато политическо решение на конфликта, но ние действаме преди постигнато на такова, което допълнително осложнява нашата работа. Това е което имам да кажа към момента. Господин Нестор сигурно ще иска да вземе думата за малко. Бих искал да отговоря на въпроса за достъпа до архивите. Да, работим по този въпрос. Е много важно за нашата дейност, за да изпълним мандата си и разглеждаме въпроси за достъп от архиви от различни източници и от ООН и други. Така че държа да подчертая, че достъпът до архивите не е само архиви на турските власти. Да, те са важни, но не са единствените източник на информация. Господин Христофор ни попита колко години още ще ни трябват за да приключим процеса. Ние ще продължим да работим и за да, да постигам същите резултати ще ни трябват поне още 10 години, защото нямаме никакви сведения за някои от бушетничателните лица, така че ни трябват поне още 10 години. Ако искаме да намалим този срок, ще имаме нужда от политическо решение – и от подкрепата на Европейския съюз, за да се разрешат проблемите, с които се сблъскваме ежедневно, тъй като ни ръководим един хуманитарен проект, но с, го водим в, в обстановка на политически процес. А по въпроса за генетичната лаборатория, имаше е, срив в системата, за което беше проведен нов е, търк през 2014 година. Е, през същата тази година лабораторията в е, Кипър не прояви интерес е, да участва в е, международният търк и затова ние се прехвърлихме към лабораторията в САЩ, която предлагаше най способни цени. Действително има нужда от сътрудничество с лица, които имат сведения за местонахождението на останки. Колегата от Испания спомена колко важен е този проект. и че трябва да работим, защото по този начин работим не само за Кипър, но за цяла Европа, защото има милиони безследно изчезнали лица около нас в Близкия изток. Знаем, че и там хората страдат. И затова Европейския съюз трябва да продължава да подкрепя Кабил, а ние пък ще продължаваме да подкрепяме други държави, за да успеят и те да проведат и приключат подобни проекти. Господин Арни, искам само да ви отбележа, че на 11 октомври всички сте поканени на изложба, която ще бъде организирана от председателите Шулц и Юнкер в Европейския парламент. Изложба посветена на работата на тези млади научни сътрудници, които ви споменахте, госпожо с а, участието на известен а, европейски фотограф и европейски, известен европейски писател, който ще напише книга по темата. Изложката ще бъде представена в Оне от Банкимун и в Женева. Пак казвам, изложбата ще се проведе тук в Европейски парламент на 11 октомври и се надявам всички да я посетите. Me... Благодаря ви. Бих искала да благодаря на комитета благодаря ви, че продължавате да толкова редовно да отчитате своята дейност пред а, нашата комисия ЛИПЕ подкрепя, продължава и сътрудничеството ни чрез посещения на делегация на нашата комисия, както каза госпожа Вилкстрам. А по предложението на Розима Вридис, ако го а, представите в писмен вид, ще мога аз да го представя на координаторите като нова идея за отчетността. Но а, не се притеснявайте, имаме много срока система за отчетност по отношение на бюджета. Има и много ясна система за отчетност за делегациите на комисията Либе. Благодаря ви отново за посещението. Благодаря ви за този отличен дебат. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Благодаря ви. Стигаме до точка 25 с малко заключение. Извинявам се на колегите, които чакат да започнат тази точка. Става дума за Okay, colleagues, it is time. Създаване на механизъм на Европейския съюз за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права. Ще разгледаме работните документи. Още веднъж се извинявам на докладчика и докладчите в сянка за закъснението, когато започваме тази точка от дневния ред. Кратко встъпен, някакъв встъпителни думи. След като получихме мандат от пленарната заседание през юни, ние започнахме да започнем работа по, по доклад по собствена инициатива за демокрацията, принципите на правата държава и основните права. Ще започна с представяне на 8 работни документа, които са част от процеса имам един прекрасен план, но ако случайно не се изпълни, моля ви се, поправете ме. Ще започнем с госпожа Фушикова Бенова, тъй като тя помоли за това. Ще започнем с представяне. Всъщност, първо ще дам думата на госпожа Интвелт, след това на госпожа Фашикова Бенова. Не се съдете, когато правя грешки. Така че докладчика, докладчите в сянка и докладчика по становище от АВКО ще ни представи за по 5 минути всеки своя работен документ, след което ще последва разискване. Така че първо дам думата на госпожа Интвелт, нашия докладчик, който ще ни представи своя документ за създаването на механизма на Европейския съюз за демокрация, принципите на правата държава и за основните права. Това ще бъде основното стъп въведение. След това вместо на, госп... на господин Енгел ще дам думата на госпожа Фошикова Бенова. Съжалявам, господин Енгел. Then once you've stopped talking, then I will uh, pass the floor. След това ще дам думата на господин Енгел, който ще ни представи своят работен документ за европейският модел на управление. Документът на госпожа Фаршикова ще бъде посветен на, на съпоставителната таблица с демокрацията, принципите на правата държава и основните права. Изчитам ги е, тези заглави, за да сме наясно какво точно правим в момента. След това ще дам думата на господин Кирхоп, който ще ни представи неговият работен документ за демокрацията, принципите на правата държава и основните права в процедурите за изготвяне на оценки на въздействието и наблюде... процедури за наблюдение. След това ще чуем работен документ на госпожа Спинели за употребата на член 2 и хартата възоснова на процедурата за нарушаване на договорите. И след това госпожа Луначек ще ни представи своят работен документ за методите и съществуващите механизми. След това ще изслушаме госпожа Ферара, която ще ни представи своя работен документ за индивидуалните искове като инструмент за прилагане за прилагане. И накрая господин Шопфлин ще ни представи своя работен документ, посветен на годишният пан Европейски парламентарен дебат. И ако още сте в залата, ще започнем общо разискване с всички присъщи колеги. Но шката на страна, действително това е един много сложен пакет от документи, на много важен пакет, така че го организирахме по този начин, за да бъде по-ясно какво се прави и за да бъдем максимално изчерпателни. Благодаря на всички колеги, които изготвяха документите. Надявам се наистина да успеем да свършим работа по предвидения план. А сега незабавно давам думата на госпожа Интвелт, която ще ни представи своята работен документ за задаването на механизма на европейския демокрация, принципи на правата държава и основните права. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да се изкажа дори по-збито от предвидения последните 5 минути. Най-напред ще се опитам да обясня защо има толкова много работни документи. Не просто защото темата е много всеобхватна, но и защото тя е много чувствителна, много деликатна тема, в някои случаи дори и противоречива. Ето защо прецених, че вместо аз да представя един единствен документ, след това колегите да се опитат да внесат изменения по него, реших, че ще бъде по-уместно да се опитаме да мобилизираме целият потенциал на нашата комисия и трябва да призная, че съм много приятно изненадана от приноса, който получихме. Смятам, че наистина сме избрали един много успешен метод на работа. Причината, по която работим по този механизъм, е, че ако погледнете договорите в член 2 за общите ни ценности, много и ясно разпорежда, че Европейския съюз е съюз на ценности, а не просто митнически съюз или е, зона за свободна търговия. Това е съюз, който се основава на ценности. Но е забележително, че Европейския съюз се е здобил с редица много силни инструменти за действия във всички останали политически области, но не и в областта на нашите ценности, правовата държава и демократичното управление. Разполагаме с няколко инструмента, но те наистина не са особено адекватни. Имаме някои доста по-слаби инструменти, които ни дава възможност да се взима процедури за нарушаване договорите от страна на комисията. Разполагаме с член 7 Разполагаме с картата за основните права, където се използва участие от Европейската комисия. Остава се впечатлението, че тя е много политическа, че се, че се използва само срещу някои държави и само срещу някои политически партии в тях, а не а, универсално. А, така че, действително, явно имаме нужда от един механизъм, който се възприема за безпристрастен и който не може да се използва от широка обществена подкрепа. Ето защо смятам, че наистина е много важно по възможността всички политически групи да подкрепят този механизъм. И затова от нататък бих искал да, говор, да говорим за пакт, а не за механизъм. Защото механизмът се спуска отгоре надолу, а пактът е нещо, което всички участници подписват. Ама да е лесно да се намери консенсус по всеки аспект. Но се надявам да крайният резултат да се ползва с широка подкрепа. Имаме нужда от инструмент, който да се отнася по еднакъв начин към всички държави, да не бъде използван за политически цели. И втория критерий би трябвало да използваме всички вече съществуващи инструменти. Няма нужда отново да откриваме топлата вода. Вече разполагаме с много голям брой инструменти за наблюдение и в някои случаи засилване на правата на човека и принципите на правата държава. Така че вместо да измисляме нещо ново, просто трябва да използваме вече наличните инструменти. И а, за тази цел поискахме от Агенцията на Европейския съюз за основните права да изготви един модел, в който да бъдат обединени всички вече съществуващи инструменти. Освен това, нашата комисия поръча две проучвания, които е, в момента се приключват и които ще се стремят да постигнат общо взето същата цел. Освен това, ние не искаме да разработим един механизъм, който да използва само Европейски парламент. Искаме да постигнем един пакт, който да се прилага за целият Европейски съюз. Което значи, че ние ще наблюдаваме чрез този механизъм не само държавите членки, но и европейските институции и нас самите всъщност тук в парламента. Така че много се радвам, че ще работим в тясно сътрудничество с съвета, в частност с председателството на съвета ще посетим един семинар, който ще бъде организиран от председателството в края на седмицата. Но също така се надяваме да може да участваме и в семинар, организиран от КОСАК по същата тема по-късно тази година. Така няма да навлизам в подробности по самото предложение, но целта ни е да обединим всички конкретни предложения, които се, които се намират в 8-те работни документа, в един документ, който ще представим през месец март и оттам татък ще започне да тече обичайната парламентарна процедура. И накрая, за сведение на колегата, идната седмица на 22 ще се проведе съвместно изслушване на комисиите Либе и Авко. Поканени сме представители на съдебните власти, като, например, като Съда на Европейския съюз, Европейския съд за правата на човека и други. Ще ще имаме също така и неофициални срещи с НПО, които ще имат възможност да дадат своята перспектива. И последно коментар. Целта на това упражнение не е да приемем някакъв доклад, да зададем някакъв инструмент и до там да се свърши. Не. Целта ни е да определим нашите ценности, да изготвим а, инструменти, с които да ги защитаваме. Това е един постоянен процес, така че това ще бъде началото на този постоянен процес, в който ще привлечем националните парламенти. Искаме да има постоянен ежегоден дебат, в който европейските граждани да могат да вземат участие и по този начин непрестанно да доизграждаме и да защитаваме нашите ценности и да създадем една истинска общоевропейска култура на ценности. И се надявам този пакт, пак казвам, да се ползва на широка подкрепа не само парламента, но и в обществото като цяло. Благодаря. Сега преминаваме към Моника. Нейната част от доклада съпоставителната таблица. Благодаря ви, господин председател. skôr vzdiali, takže вам пекни в v tomto prípade IPP. A zároveň by som sa chcela poďakovať aj správodajkyni, pani Invel. Господин председател, аз скоро ще трябва да тръгна, за което много съжалявам. Благодаря на докладчика госпожа Интфелд. Госпожо Интфелд, смятам, че вашият подход към изготвянето на този доклад по собствена инициатива показва, че ние можем да изготвим доклад за начина на работа на Европейския съюз и да упражним влияние в името на правовата държава и основните права. Както вече казах няколко пъти, аз бях докладчик в Сянка по доклада за основните права в ЕС Всъщност, този вид доклади винаги са изключително важни, но така или иначе в тях става дума за една моментна снимка на състоянието. В този подход обикновенно липсва спецификата на държавите членки. Виждаме, че междувременно възникват и по-сериозни проблеми, именно свързани с правовата държава, така както тя съществува в държавите членки. Неведнъж в нашата комисия сме говорили за незачитането на основните права в множество от държавите членки. Както и при миналите доклади ние не обичаме да поричаваме, като назоваваме държавите с истинските им имена. Струва ми се, че и в този доклад ще се следва същия подход. Така, може би, ще се улесни гласуването, именно ако не поричаваме конкретно определени държави. От друга страна, ако искаме да бъдем по-амбициозни, ние трябва да говорим за проблемите и да предлагаме решения. Не го ли направим, това ще е само още един официален доклад на Европейския парламент, прият с мнозинство в пленарна зала, но всичко си остава само на хартия. И тъй от името на социалистите и демократите, нека кажа, че е необходимо да помислим какво не работи при сегашната система. Госпожа Интфелд вече спомена член 7 от договора. Той дава определени възможности при нарушенията. Член 2 също предвижда възможности за предприемане на стъпки, но той никога не е бил използван. Вие знаете как работи механизма. Обикновено в съвета никога не се стига до необходимото мнозинство за задействане на член 7. Аз самата съм на мнение, че задачата на европейските институции не е да наказват държавите членки. Същевременно, ние всички като държави членки сме се ангажирали с определени ценности и не може основните права да не се зачитат. Случили се това, трябва да последва действие. Именно член 7 ни дава правното основание за това. Трудно е да си представим, че можем да направим промени в договорите, че можем да увеличим правомощията на комисията, но в самите държави членки няма да одобрят такава промяна в договорите сега предстои и референдума в Обединеното кралство. Знаем, че премьерът на Обединеното кралство всъщност иска повече правомощия за държавите членки. Ние пък трябва да сътрудничим по-добре с националните парламенти. Аз съм била член на такъв парламент. Обичам този вид работа но няма как да не отчетем, че има доста решения на националните парламенти, които се отклоняват от позицията на Европейския парламент или предложенията на комисията и съвета. Не винаги има съответствие. Затова и е необходимо да помислим как националното и международното може да се обедини. Същевременно не бива хората да се объркват. Трябва да се знае кое е европейското, кое е националното. Аз предлагам да се създаде нова независима комисия – като тази комисия изготвя доклади. И също така работата и служи за по-добро осведомяване, за да се знае къде има погазване на основните права и на принципите на правовата държава. По този начин няма да трябва да чакаме да се направи предложение, а още преди това ще можем да привлечем вниманието на европейските институции към неща, които се случват в държавите членки, примерно законодателни норми, които за нас са спорни. спорни от гледна точка на правовата държава и основните права. Хладна права, але... А... От друга страна е много важно да се заложат критериите, за да се направи точна преценка. Нарушени ли са правата или не? Аз имам предложение в това отношение – Уважаеми дами и господа, много ми е приятно, че имам тази възможност да представя работния комитет. Документ, извинете, благодаря на колегите за отличното съдействие. И също така се надявам докладчикът да се съобрази с някои от нашите най-важни идеи. Благодаря. Моника. Господин Енгел сега ще представи работен документ по европейския начин на управление. And, um, here, maybe, um... Благодаря, господин председател. Първо да отговоря на Моника. В крайна сметка стигаме до въпроса трябва ли да бъдем по-смели или не. Вече минаха 10 години и ние все избягваме промените в договора, защото казваме, че държавите членки не ги искат. но ако трябва да се направи промяна заради една от тях, вие знаете коя е тя, на нея може да се позволи изрично да не участва в голям брой инициативи. Но направили се това изключение, ние ще можем също да настояваме за промени и да разчитаме на член 7, който дава възможност да се накажат тези, които наистина са се провинили – Разбира се, само в крайен случай. Но не може да мислим, че единствено съветът е важната институция. Не бива да се мисли, че определени начини на управление могат да се установят завинаги, ако, например, им се отнеме европейското финансиране – това ще бъде едно наистина крайно решение. Но както и да е, аз исках да поговоря за нещо, което като чили остава малко по-невидимо. Европейския начин на управление или логика на управлението е, нещо, което приемаме за даденост и почти не говорим за него – Вместо това говорим и настояваме за неща като разделението на властите, например. Аз забелязах, че в Обединеното кралство всеки, който е в правителството е и член на парламента. В Германия повечето от членовете на правителството са и в парламента. Това няма нищо общо с формалното разделение на властите, както виждаме е широко разпространено. В някои член... страни дори прокурорите са членове на правителството. Следователно изобщо не може да се говори за разделение на властите, но това като че ли никога не ни е притеснявало. Същевременно има явления, които ни притесняват. Струва ми се, че постепенно има едно придвижване към вида управление, което едва ли би ни харесало. В моят документ аз говоря за безпристрастната държава, е, изборите, необходимостта от взаимни проверки – непроменяемостта на Конституцията, оттам и на институциите. Можех да добавя и гражданското общество. Всички тези организации с политически интереси, които не са политически по естеството си, макар че част от финансирането им идва от чужбина но виждам, че пресрочих времето си не ми остана място за това в документа. Няколко думи по всеки от тези елементи, защото наистина много ще си пресроча времето. Безпристрастната държава означава, че държавата не бива да действа политически. Тя трябва да разчита на държавните служители – Държавните служители не бива да се назначават по политически критерии. Те са държавни, за да служат на всички. Обратимостта на решенията Според мен, легитимните демократични правителства са такива, че всяко взето решение от тях би трябвало да бъде лесно обратимо. С други думи, при различно парламентарно мнозинство е възможно решението да бъде променено. Разбира се, не произволно, като Съответно, избранниците вече нямат мандат. Трябва да имаме предвид и това, което се прави в допълнение на конституционните разпоредби и промяната на закони чрез обикновено мнозинство. В категорията взаимни проверки няма да обяснявам какво представляват те, всички го знаем. Само ще кажа, че изпълнителната власт, държавните ръководители, парламента и съдебната система би трябвало да се наблюдават помежду си. Така че, ако една от тези брънки се провини, останалите да могат да направят корекция. Например, да разпуснат парламента, ако парламента е отишъл твърде далеч. Разбира се, ако баланса на властите не работи, това е проблем. Необходимо е, разбира се, правораздаването не само да се извършва, то трябва да бъде и видимо това е много важно за конституционната юрисдикция. Ако политическата класа сложи ръка върху Конституцията и съответно съдебната практика по нея, това ще е много страшно, особено ако хората смятат, че това се прави, дори да не е вярно. И накрая постоянното съществуване на държавата и институциите. Това означава следното. Държавата в настоящия си вид, приемлива за мнозинството, не бива да се променя. Изборите могат да променят политиките, но те не бива да променят държавата. Промени ли се държавата или държавността, тогава вече политиките завинаги застиват – това е. Дали можем да формализираме всички тези идеи без промяна на договорите, предстои да видим. Благодаря. Вие казахте доста неща. Господин Кърк Хоуп като че ли не искаше да слуша повече, но така сме ние в Обединеното кралство. Иначе и тук си имаме правни специалисти. Сега преминавам към господин Къркхол. Той ще представи работен документ по демокрацията, правовата държава, основните права и скрининговите процедури. Um, Господин председател, няма да обърна внимание на вашите коментари. Много време отнема това, но благодаря ви много за това представяне, ако може да се нарече, нарече по този начин, както и на докладчика за свършената работа. Защото, както знаем, е, механизма за принципите на правова държава е много важен за този парламент и ще продължи да бъде е, широко обсъждан. Както знаете, не винаги съм подкрепил инициативите на този парламент относно този механизъм или е, прибързаността да превърнем парламента в съдебна зала. При все това подкрепим общите цели, които са заложени тук. Надявам се да постигнем един ефективен механизъм за по-добър диалог между държавите членки и комисията. По този начин е, ще е по-добре да се работи вместо по един драматичен начин, по който сме работили в миналото. И затова моят документ е по отношение на основните права, демокрацията, принципите на правовата държава, оценката на въздействието и скрининговите процедури. Последните две са много важни за гарантиране ефективността на доброто законодателство и е, също така са от зачитането на основните права е част от нашите основни ценности. От е, документа става ясно, че вече има значителни механизми за оценка на въздействието. Също така трябва да се оптимизира законодателния процес. Европейския съвет има ФРЕМП, работна група за права на работещите и свободно движение на лицата. Комисията има сходен механизъм, както и парламента. Ясно е, че всички тези институции и държавите членки работят независимо, без да комуникират помежду си и всеки има свой метод на работа по отношение на формулирането на първоначалните законодателни предложения. Изглежда оценките на въздействието са безмислени, тъй като всяка държава и всеки участник има свое тълкуване. Надявам се този въпрос да се изчисти в следващото междуинституционално споразумение и се надявам да имаме едно пълно функциониращо, е, една пълно функционираща междуинституционална работна група по този въпрос, за да се гарантира последователността в създаването на политики няма да можем да подобрим цялостното законодателство в бъдеще и мисля, че някои държави членки ще трябва да представят националното си законодателство пред комисията, но по-доброто законодателство с по-добро планиране, последователност, оценка на въздействието и съгласуваност между държавите членки ще ни предостави полза като по-малко скъпоструващи съдебни дела, по-голяма яснота за гражданите на Европейския съюз и също така те ще познават правата си по-добре. По повече, по-малко несигурност за държавите членки при тълкуването и по-малко необходимост да се повтаря и преразглежда съществуващото законодателство, което от своя страна е времеемко и скъпоструващо. Затова имам четири препоръки. Първо, е, имаме чудесен национален експертен опит при оценката на националното законодателство. За тази цел да комисията трябва да установи диалог с държавите членки, за да се възползва от техния опит и да вземе предвид конкретните им потребности. Ако това стане на по-разнен етап, ще има по-малко вероятност за, това, за изненади при липсата на съответствие. На второ място необходимо е да се води преговори пред, им, не, пред, незабавно преди предприемането. Защото въздействието на окончателното законодателство понякога е напълно различно от това оценено в първоначалното предложение на комисията, както по отношение на разходите, така и по отношение на пропорционалността. Някои държави членки следователно не предлагат правилата правилно и се показват основни права по този начин. Това може да се избегне. Затова е много важна е, оценка на въздействието, както в началото, така и в края на законодателния процес. Така законодателството ще е по-добре бро и държавите членки ще са по-добре подготвени за него. Също така, оценката на въздействието трябва да се прави за всички законодателни актове, а не само за някои от тях. И на четвърто място, Нуждаем се от по-голям фокус между, между, върху междуинституционалното сътрудничество, за да се изгради култура на съгласуваност. Тази култура може да се изгради, ако общуваме. Институциите и държавите членки трябва да водят диалог с Брюксел. Също така, когато дадена тема е много актуална, е, не, не се разглежда винаги по най-правилния начин. Трябва това да става по един безпристрастен, без, безпристрастен начин. Държавите членки трябва да уведомяват комисията редовно, без да чакат тя да почука на вратата или парламента да трябва да почука на вратата и да очерта определен проблем. Така че, надявам се, че с а, този е, механизъм може да имаме един оптимизиран подход към основните права, но същевременно комисията трябва да има предвид, а, трябва да гледа на правителството на държавите членки като партньори в своята работа. Благодаря. Благодаря, Тимати. Сега госпожа Спинели ще представи своя работен документ по член Две от хартата като основание за процедури за нарушение. На първо място искам да благодаря на докладчицата. Тя наистина е съставила един много добър доклад и също така е взела предвид мненията и на останалите. В различните работни документи става ясно, че Европейския съюз вече има механизъм за уреждане на зачитането на основните права в държавите членки, както и гарантиране принципите на правовата държава. Механизмите включват различни видове ограничения, например. И в моя работен документ аз съм разгледала ограниченията на процедурата за нарушение, когато става въпрос за нарушение по член 2 от хартата. Те са свързани с естеството на процедурата когато се прилага европейското право, но също така те се отнасят и за изпълнението. Важно е да имаме реални и доказуеми санкции. Важен елемент са инструментите за надзор на принципите на правовата държава, отвъд тези по член 7, защото вие правилно го описахте като е едно ядрено оръжие, което всъщност никога не можем да използваме. Това ни казва, че Европейския съюз ни е предоставил отрицателни мерки за, за, за санкции, свързани с член 2 и няма предложение за минимални стандарти за поведение и също така минимални действия за всички в Европейския съюз, както държави членки, така и институции и агенции на Европейския съюз. Без хартата на европейските права, която е един своеобразен европейски закон за основните права, тук трябва да знаем, че тя е минималната база. А по отношение на договора, трябва да кажа, че нямаме такъв статут в документа. Имаме едно първично право, което е несъвършено, в което има недостатъци. Следователно смятам, че е много важно да върнем акцента върху правата, а не върху тези, които са виновни за тяхното нарушаване. В документа трябва да се разгледат стандарти за защитаване и е, спазване на правата, както и задълженията на различните участници, държави и институции. Затова смятам, че е важно да отидем отвъд границите на член 51 от хартата и да надхвърлим европейското право, за да сме сигурни, че хартата наистина може да предостави един анализ на актуалната ситуация с европейското право и неговото изпълнение в държавите членки и институциите. Аз лично предлагам приложното поле да обхване и други участници по механизма. На първо място, полезно ще е да се създаде един независим орган, като например експертите по основни права в комисията през 2002 година или различни служби на комисията, както Софи каза в нейната презентация, служби, които проследяват спазването на принципите на правовата държава. Те са независими и е, излизат с независими становища за работата на всички агенции на Европейския съюз. На второ място, жизненно важно е Европейския парламент да участва, но и националните парламенти да участват. По този начин ще се гарантира закрила на гражданите на всички нива. На трето място, немислимо би било да се говори за такъв анализ, ако не обърнем достатъчно внимание на европейските съдилища. Именно в съдебна зала може да се обсъди възможността за разширяване на процедурата по, 200, по член 258, а, разширяване на обхвата, която да обхване отделни нарушения по членове 2 и 7, както а, се тълкува в съдебната практика на ЕСПЧ и на Съда на Европейския съюз. И да не забравяме, че имаме съществуващи европейски институции извън Съюза. Тук трябва да помислим как стоят нещата с членството с присъединяването към Европейската конвенция за правата на човека. Още повече, че в договора се говори за външната политика и политиката по отбрана, като за независими области, които не подлежат на този надзор. Мисля, че ще е полезно да се присъединим към хартата. От гледна точка на социалните права, репарациите и конкретните граждански права, които биват нарушавани. Мисля, че гражданските права и социалните принципи трябва да вървят ръка за ръка при тълкуването на разпоредбите в хартата. Благодаря. Председателя. Благодаря много, Барбара. Сега е, ще чуем е, работния документ е, за поддръжката и методите и съществуващите механизми. Госпожа Луначек. Благодаря. Благодаря много на докладчицата за този много добър процес, защото тя се опита да достигне до всички нас, независимо от това, от коя партия сме, и да състави един доклад, който се надявам да е едно ново начало спрямо работата ни през последните години. Аз не харесвам идеята да се говори за член 7 като за ядрено оръжие, но, но както стана ясно, както беше казано, най-лошата санкция, най-лошото наказание е лишаване от права за гласуване. Това не е точно ядрена бомба. Ядрената бомба е доста по-унищожителна, но като цяло смисълът е метафоричен, че той никога няма да се използва, поне така се надяваме. Мисля, че от този термин, от това окачествяване, става ясно, че това, с което разполагаме до сега, не работи. Особено по отношение на процедурата по член 7. Аз съм от Австрия и, и през 2000-та година бяха взети санкции срещу правителството, в следствие на които бе съставен член 7. Но той е написан по такъв начин, че той никога няма да се прилага. И това беше идеята, поради участието на правителствата в а, този член, той няма да се прилага. Тук искам да се върна на казаното от господин Енгелс не всички държави членки и всички институции имат разделение между властите. В някои държави членки това дори не е такъв проблем. И във връзка с това, на ниво Европейски съюз, липсата на разделение между вла... на властите между съвета, който е изпълнителна власт в държавата е, членка, и законодателната власт на съвета на европейско ниво е, е сериозен проблем. И от тази гледна точка оценявам участието на почти всички политически групи. Софи, харесва ми предложението ви за пакт. На края на изказването си ще се върна още веднъж на този въпрос, но се надявам, че по този начин ще успеем да изчистим проблемите в член 7 защото в него не участват всички. Винаги е Европейския съюз срещу държавите членки. Това създава проблеми в моята собствена държава, макар че едно време аз подкрепих санкциите, но винаги се работи в условията ние срещу тях, тях те срещу нас. Този метод на работа не работи, особено в времена на скептицизъм към Европейския съюз. Засилва се недоверието и нежеланието за оставане в Европейския съюз. И мисля, че от тази гледна точка не е добре да работим в ситуация, нас, ние също тях. И така в моя документ аз съм се опитала да разгледам механизмите, с които разполагаме в европейската рамка, както и да разгледам съществуващото в международното право. Няма да изчитам всички механизми, сигурна съм, че ги познавате или поне повечето от тях, можете и да ги прочетете, но в 11 точки съм очертала това, което е присъства в европейското право. Повечето методи са, са възможности за комисията и за съвета да поеме инициативата. Повечето от тях, е, някои включват участие на гражданското общество на парламента, но повечето дават възможност на съвета и на комисията да предприемат действия. А както знаем, съвета и комисията са институциите, които сами по себе си са конфликтни, защото как стоят нещата в комисията. Е, комисарите се е, посочват, се определят от правителствата на държавите членки. Да, комисията представлява Европейския съюз, но знаем, че те, не, те не винаги, там не винаги е така, а пък в съвета в още по-висока степен. И трябва да преодолеем това. Важно е, че парламента прави този доклад, въпреки че механизма не е механизъм само на парламента. Също така в моя документ съм очертала няколко механизма от международното право. Накратко такива са в съвета за права на човека на ООН за партньорска проверка Системата е ротационна и различните държави членки правят проверки и доклади, след което държавите членки на ООН работят по съответните доклади. Ето това е един процес, при който още веднъж всяка държава има своя ред. Не е на принципа те срещу нас, а е на ротационен принцип. Сега е една държава, след няколко години ще е друга и всички те имат това задължение за докладване. След това в съвета на Европа има органи за права на човека, знаете, има Европейски съд по правата на човека, също така има различни комитети, консултационен комитет, комитет за защита на националните малцинства и други. А има и специални органи, които не са обвързани с конкретен договор, а са възоснова на решение на международна организация, като например Комисията по правата на човека към ООН. Така че съществуват най-различни механизми. В края на работния ми документ съм поставила някои много относими въпроси, които трябва да се дефинират в този процес. Три най-основни са те. Единия вече го поставих и мисля, че с предложението на Софи и с това, което други колеги казаха, мисля, че това е нещо към което всички се стремим. Защото да, наистина в европейската правна рамка, когато става въпрос за нарушение на вторичното право, имаме механизми за реакция, има процедура, но когато говорим за въпроси, които понякога не са толкова лесно доказуеми, когато говорим за стойности и за основни права. А дори и да има налични доказателства, механизмите не работят. Така че въпрос е как да се преодолее тази ситуация, как да имаме правни основания, които да гарантират повече откритост от страна на всички заинтересовани страни, всички участници. Защото това също е важен въпрос. Когато ние в кавички е, вземаме решение към една държава, то тогава получаваме подкрепа, но трябва да да преодолеем рефлекса на правителствата да отхвърлят автоматично критиката. Това според мен е важна стъпка. Следващия ми въпрос е как да вдъхновяваме доверие, когато имаме експертни комисии, как да имаме и доверие на експертите, защото доверието е нещо много важно в политиката. Това е нещо, което трябва да направим. И друго важно нещо е, че бъдещия механизъм или пакт трябва да отчита факта, че не бива да създава повече антиевропейски нагласи. Благодаря. Ще дам думата на някои членове. След това да, сега давам думата на Лора Ферара. Тя ще представи нейния работен документ относно индивидуалните спорове. Лора, заповядайте. Grazie Presidente, anch'io voglio ringraziare la... Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на колегите, които взеха думата за свършната от тях работа и за метода на работа, който, който привлече всички ни по важната а, тема, като обсъждаме, същата запас, която избрахме и по доклада за основните права. И се радвам, че работим заедно по изкъпването на този е, своеобразен пакт, както го нарича Софи. Аз а, се занимавам с а, инструменти, с които разполагат юридическите и е, юридическите и физически лица, за да гарантират защитането на техните основни права и на принципите на правата държава, както а, пред съдебните органи на държавите членки, така и на европейско равнище разгледахме различните инструменти, които са наличие и става ясно, че инструментите, които са на разположение на гражданите, за да могат да внесат директно иск пред съда за зачитане на техните основни права, се оказва, че всъщност единственият такъв инструмент за пряка намеса е член 263 на договор на Европейския съюз, който дава възможност за предявяване на иск пред общия съд, но тук отново може да става дума само за искове за отмяна на актове, които по някакъв начин пряко нарушават основните права на гражданите, което отново е свързано с законосъпоставността на съответния актове на вторичното право. Никак обаче не е лесно за европейските граждани да се ориентират в тази разпоредба, тъй като по-голямата част от инструментите, които разполагат, са за непряко действие. Хартата на основните права Хартата, права, хартата на основните права се смята за част от поръчното право на Европейския съюз и в член 51 е разписано, че хартата се прилага само в случаите, когато държавите членки трябва да прилагат европейското законодателство. И дори в тези случаи тя се прилага само когато става въпрос за вторичното европейско право, а не и за националното законодателство на държавите членки. То защо имаме нужда от нов правен инструмент, именно преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз. Но това отново е непряк инструмент, тъй като преюдициално запитване не може да бъде отправено от гражданин, а от съд на дадена държава членка, т.е. съдята се явява един вид посредник между гражданите и съда на Европейския съюз. Е, Съдята може да реши да изпрати това преюдициално запитване, но ако реши, че това не е уместно, той няма да е, даде никакво е, последващо действие на искът на съответният гражданин. Има възможност също така и за внасяне на петиции в Комисията по петиции на Европейският парламент. И а, лицето внесло, носителят на петицията и останалите подписали петицията са призовани на заседание на комисията по петиции, а самата комисия по петиции може да поиска допълнителни сведения или да започне процедура за разследване, но тук отново не говорим за пряка и непосредствена форма на защита на основните права. А разбира се, и с Европейската конвенция за правата на човека. всеки гражданин, който е, е гражданин по държава страна по конвенцията, в момента, който е изчерпал всички инстанции на съдебната система на своята държава, може да се обърне към Европейският съд за правата на човека но едно подобно решение, ако се стигне до такова решение, ще има въздействие само на национално равнище, но не и на европейско равнище. Конвенцията и харта основните права се основават на едни и същи основни ценности, но в годишния си доклад Европейския съюз би следвало да отдели определена глава, която да се отнася за изпълнението на съдебните решения на Европейският съд за правата на човека от държавите членки, а тази процедура на контрол все още не се осъществява към момента. Ето защо нашата цел е да гарантираме на гражданите преки и лесно достъпни инструменти, които да им позволяват да внасят искове за правоприлагане на техните основни права, без да се налага да се минава през посредничеството на съда, който пък от своя страна има много голямо поле на осмотрение. Съществуват също така и тенечни стратегически искове, които са основният инструмент за колективни искове. Става дума за възможност група от граждани да се обединят за колективен иск. Това е една практика, която съществува от известно време насам и би следвало тези инструменти да се използват по-често. Също така е важно да бъдат започнати преговори, за да се осигури присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция по правата на човека. Още едно досие, в което, както знаете, е блокирано в момента. Благодаря ви. А сега господин Шофлин ще ни представи своят работен документ за за пан на Европейският парламентарен дебат. Благодаря ви, господин председател. Най-сърдечно благодаря и на комисията Либе за поканата да представя своят работен документ и особено сърдечно благодаря на докладчика Софи Интвелта, че ме включи в този работен процес. Той беше много ползотворен и разбира разбира се, благодаря всички колеги, с които работихме. Да започнем с няколко думи за гледната точка на Комисията по конституционни въпроси по този тема. Ние говорим за конституционалните аспекти, правата на човека и най-вече за въпроса за деликатният баланс между правомощията на държавите членки и на Европейския съюз. Не е лесно тук да се намери доброто равновесие. Вече е, много обстойно обсъдихме въпроса за отчетността и за прилагането на европейското законодателство. Поставя се и много сложният въпрос за определяне на систематичното нарушение, за систематичността на съответното правонарушение. Предполагам всички сте наясно, че след като приключи от настоящият процес на работа. Ще има е, три системи за защита на правовата държава в е, Европейския съюз. Е, на 1 май 2014 година започна единият процес, който в момента се обсъжда в съвета и също така с който в момента ние обсъждаме тук. Така че би било добре да спазваме едни и същи ръководни принципи при разбирането на основните принципи на правовата държава, това, което е описал и господин Кирхов в своят документ. Защото ако няма такова общо разбиране, това ще обезмисли цялостния процес. На този етап всички трябва да сме наясно, че не съществува правно основание за налагане на е, конкретни е, мерки на държавите членки на Европейските съюзи. Разполагаме се член 7 и процедурата за нарушаване, но само с това наруша, само с този инструмент разполагаме. Трябва да разгледаме и член 5 от е, договор, където се говори за прехвърлянето на правомощия и разбира се, може би да се обмисли възможността за изменение на договор, както спомена господин Енгел, мисля, че трябва сериозно да се замислим за тази възможност невъзможно е да се смята, че Лисабонският договор ще бъде последният договор на Европейския съюз. Но кога и как ще се направи тази а, промяна в договорите е съвсем друга тема. И може би нашата комисия, ако трябва да се замисли кога и как може да се свика следващият конвент. Но гледна точка на комисията АВКО, темата, която обсъждаме днес е доста ясна и проста. Затова няма да спирам подробности в представянето на този документ. Въпросът е чисто практически как ще се организира процесът, кой ще бъде поканен тук в Европейския парламент, ще бъдат поканени представители на националните парламенти, на съвета на Европа, може би и на други международни партньори. Възможно е тази. Ежегодни парламентарни срещи да имат за цел да изяснят целите на целият процес, също така да се изясни какви са основанията, да се даде по-ясно измерение на тази култура на доброто управление, с което говори господин Кирхоп. в идеалният вариант, и тук отново съм съгласен с останалите колеги, техните работни документи, би трябвало да определим основните права по възможно най-съобхватен начин. Смятам, че идеята за пактът на госпожа Индвелт е прекрасна. Със сигурност ще обсъдим в този контекст, както и общо европейската култура на ценности. Thank you very much, Mr. And, uh... Много благодаря, господин Шоплин. Софи може би спомена, че ще има съвместно изслушване на комисията Либе и АВКО, който ще се поведе на 22 февруари. Благодаря ви за приноса. А сега, от това, сега давам думата на колегите за разискване. Давам думата на колегите, които не са автори на работни документи, които искат да вземат участие в дебата. Моля да ми дадете знак. Започваме с господин Болни. Ще ви помоля да се придържате към две минути. Благодаря ви, ще се изкажа на полски. Е, всичким. Много ви благодаря. Бих искала, бих искала да благодаря на всички, на докладчика и на авторите на работните документи. Високо оценя избраният метод на работа, тъй като всички тези документи са много важни, много вдъхновяващи и трябва да продължим работа по тях. Самата идея следва да бъде приветствана. Този механизъм ще ни даде възможност да наблюдаваме демокрацията, основните права и принципите на правата държава. Франк Енгел се спря на принципа за безпристрастност на държавата и за неотменимостта на съдебните решения. Това наистина е много важен принцип. Това е принцип, който е в основата на системата за контрол и проверка. И накрая не бива да се забравят и НПО и свободните медии. Те са сред основите на правовата държава. Това е един модел на управление, който може да се окаже добра отправна точка за целият общ доклад. Тимоти Кирхоп също направи интересни коментари за оценката на въздействие и как може да бъде засилен този инструмент, както на европейско, така и на национално равнище. С цел подобряване на, на наблюдението на демокрацията и интеграция на целият процес. В настоящият е, по статукво всяка институция може да започне процедурата, няма съвместимост и целият процес няма правно възваш характер и не е интегриран. И накрая индивидуалните права и правата за достъп до правна защита и възможността за внасяне индивидуални и колективни актове е една много добра идея. Процесът трябва да бъде динамичен. Важно е да изградим партньорство между всички институции чрез участието и на националните ни партньори. Бихме искали пактът да се впише в а, възможно най-подходящата рамка. Привесвам и идеята за годишен преглед. Резултатите от този преглед би трябвало да са налични и общодостъпни и трябва да има цялостен процес. Съпоставителната таблица също е добра идея, тъй като той се спира на показателите, свързани с правовата държава. Това е една много добра идея, въпреки че може да има известни разминавания по отношение на резултатите на самите показатели, но самият факт, че ще има такова сътрудничество между институции и държавите членки е много показателен. И накрая, нека да останем да останем готови за възможността за евентуална промяна в договорите. Целта ни на всички е в резултат на този процес Европа да стане по-силна. Защото в момента се запускваме с едно усещане за безпомощност. А по отношение на член ми мога да кажа само следното. Процесът на обмислене трябва да продължава и може би това, да, този вариант за ядреното оръжие трябва да бъде преосмислен отново. Благодаря ви. Това с колегите, които са сме записали към момента, някой друг иска ли да вземе думата? Не, добре. Ще, ще чуем тях, след което ще дам думата за заключение на госпожа Интвелт. Господин Скрипек, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Интвелд, скъпи колеги. Темата за въвеждане на такъв механизъм е много интересна за мен. Интересна е идеята, но аз имам някои сериозни резерви, що се отнася до практическото и осъществяване. Първо, госпожа Луначек постави много важен въпрос. Дали този механизъм няма да доведе до евроскептицизъм в държавите членки? отразени ли са разликите между държавите членки в що се отнася до отношението към Европейския съюз и визията за бъдещето му? Някои не искат да им се налагат определени идеи чрез съпоставителна таблица. Също така в документа на госпожа Интвелт чета, че рамката трябва да е прозрачна и обективна – но какви ще бъдат критериите? Бихте ли ми обяснила? И как можем да сме сигурни, че те не зависят от политическите интереси и в крайна сметка не водят до антиевропейски настроения? След това, как се мери демокрацията? Дали ще мерим по-немски, чрез пропорционална система или по-английски. Който печели, печели всичко. Аз имам и някои въпроси по правовата държава. Не искам да навлизам в подробности, но скоро се проведе дебат във връзка с една от държавите членки. Дебатът показа, че това е много политизирана тема. Освен това, не трябва да се забравя, че когато предходното правителство на същата държава направи нещо подобно, Брюксел си замълча. Няма ли този механизъм да се използва като инструмент за политически битки? Ние знаем, че нашите договори са основани на принципа на човешкото достоинство и права за всички. Необходимо е да се защитава най-основното право, правото на живот, например, от зачеването до естествената смърт. Накрая виждам, че има много въпроси от практическо естество, които трябва да получат отговора си. Не на последно място въпроса за специфичните критерии би било добре докладчика да ни ги разясни. Господин Коелю. I would like also to thank uh, Sophie Велт. Uh, благодаря. И аз искам да благодаря на <laughs> госпожа Инфелд. Нямах намерение да го правя толкова драматично. Но мисля, че Софи Индвелт избира много добра процедура. Тя изложи и причините си за нея. Има шум в микрофона на оратора. Съжаляваме, не можем да работим от такъв микрофон. But not an easy issue. Thank you, Um, uh, I think there are starting some things we can... И тъй, ние сме съгласни по някои стартови разбирания. Ние също смятаме, че Европейския съюз не е само економическа общност, а и общност на ценностите. На второ място, ние обикновено сме много строги наистина, когато някоя държава иска да се присъедини, но след присъединяването не проверяваме дали държавата изпълнява задълженията си. Същото се случи и с Шенген – Също така съм съгласен с казаното от господин Шортлин, като че ли нямаме достатъчно инструменти. Освен това, по член 7 нещо липсва, както вече беше посочено, той трудно може да бъде задействан. Ако не се използва, то тогава пък какъв е смисълът от него? Ние сме съгласни, че съществуват националните конституционни традиции, но ние трябва също така да зачитаме собствените си принципи. Може би до някъде тук се поставят реални конституционни въпроси, но ще кажа три неща. Първо, съгласен съм с Софи Интвелд, която настоява дебатът да не се политизира и да не се превръща в дебат за проблемите в различните държави членки. Ако искаме да подходим обективно не бива да забравяме за най-важното. Тръгнем ли да правим оценки на държавите, може да бъдем твърде субективни. Както колегата посочи, понякога трябва да се има предвид и природата на самата държава. Това е проблемът. Аз не съм запознат с всички работни документи, често казано, но очаквам с нетърпение крайния резултат. Въпреки това ще кажа, че не съм особено оптимистично настроен, че ще стигнем до консенсусно решение. Thank you. Mr. Radev, Благодаря, господин Радев. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчиците за предоставените изчерпателни работни документи относно създаване на механизъм за демокрация, върховенство на закона и основни човешки права. Както знаете, моята страна България и съседната ни Румъния са единствените държави членки, които са подложени на ежегоден и систематичен контрол върху състоянието на върховенството на закона от страна на Европейската комисия – вече близо 10 години Европейската комисия публикува доклади и анализи възоснова на неясни и трудно измерими критерии. Често сме ставали свидетели на противоречиви препоръки и становища на Европейската комисия, а резултатите и ефектът от самите доклади са неясни. Затова съм на мнение, че в действителност Европейския съюз се нуждае от единен механизъм за демокрация и върховенство на закона, който да бъде приложим върху всички държави членки. Този механизъм трябва да включва ясни и измерими критерии за анализ и оценка на страните. Необходими са и предвидими санкции при систематични нарушения, които да не бъдат използвани с политическа цел, а единствено за гарантиране възстановяването на върховенството на закона. Дами и господа, време е дискриминационното отношение под формата на механизма за сътрудничество и проверка към България и Румъния да бъде прекратено и Европейската комисия да започне да третира всички държави членки еднакво. Създаването на общо европейски механизъм за демокрация и върховенство на закона ще бъде стъпка в правилната посока. Благодаря ви за вниманието.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 аз самата мисля, че сме едва в началото на един дълъг процес. Всички теми, повдигнати от колегите, са много важни, доста обхватни, има и правни последици. На мен ми се струва, че ако искаме да приемем доклад в крайна сметка, ще трябва да знаем какво точно желаем да обсъдим. Това трябва да се определи далеч по-ясно. Например, каква е връзката между прилаганите вече инструменти? Трябват ли ни всъщност нови инструменти? Или е необходимо да доразвием това, с което вече разполагаме. Решение от ключова важност, според мен. Ние говорим за нови, независими органи. Имам чувството, че все още не сме си отговорили на предходния въпрос – като говорим за промяна на договорите, аз съм напълно съгласна с господин Шеплин. Ясно е, че Лисабонският договор няма да е последен, ще има и бъдещи промени. Но отново какво точно искаме да постигнем? Не можем само да говорим договорите, трябва да видим кои са липсващите механизми като говорим за член 7. Какво трябва да се въведе, за да можем да го използваме? И как тези механизми могат да се доразвият? Хартата на основните права. Тя също има доста широк обхват, но искаме ли да променяме нейното приложно поле? Нима наистина го искаме. Може да се позовете на член 51, но хартата се прилага спрямо европейските институции. Държавите членки са задължени поне единствено ако прилагат европейско законодателство – ако искаме промени, навлизаме в една много голяма тема, трябва да организираме изслушване, за да обсъдим всичко това в по-големи подробности. Но само така ще стигнем до положителни резултати. Госпожа Лористън. Благодаря ви. Както и госпожа Луначек каза, Съвета на Европа разполага с много добър опит в това отношение. Аз съм била в консултативния комитет за защита на правата на малолетните по един такъв механизъм 8 години наред и всъщност този опит показва, че подобни механизми са много полезни – те имат отражение и в самите държави членки. Разбира се, необходимо е да се развива културата, но тя ще се развива единствено, ако има дебат – ако има разсъждение и в това отношение съпоставителната таблица, разбира се, с много ясно определени критерии, ще бъде особено полезна. Същевременно е, е важно националните парламенти да бъдат ангажирани, защото културата не се променя, освен чрез разговори и комуникация. Но опит има. Договорите ни задават една основна рамка. Имаме и Агенцията за основните права. Тя може да помогне за наблюдението. Всичко това е напълно възможно. Но както вече се каза, тук не бива да се опитваме да наказваме. По-скоро трябва да ангажираме всички държави членки. И ако те нямат нищо против, той съветът ще промее, че един такъв процес е положителен. Не виждам как ще доведе до антиевропейски настроения. И накрая господин Юрек накратко. Благодаря ви. Мисля, че дебатът беше много интересен и ние сигурно Можем надълго и на широко да обсъждаме основните права, но ми се струва, че трябва да помислим на къде води нашия дебат. С какво разполагаме сега? Рацио Легис, присъствието на член 7 в Маастрихския договор и после в Лисабонския договор – можем да се запитаме защо е взето решение, че единственият орган, който решава как да се изпълнят принципите по член 2 е съветът. Защо се налага между правителствено решение? Как е взето това решение? Мисля, че то е взето, защото ние всички сме обединени от своите принципи, но също така знаем, че между нас има и различия. Ето, достатъчно е да се огледаме в залата. Когато говорим за определени проблеми, може да мислим по определен начин. Но знаете какво гласуваха словенците и словаците по правата на хомосексуалните, например. Нима ще изключим определени държави, само защото мислят различно. Ако един такъв механизъм ще се използва за упражняване на натиск, аз не съм убеден, какъв ще е резултата. Възможно е наистина хората да станат още по-критични към Европейския съюз в собствените ни държави. С други думи, Въпросът е дали, въпреки различията между нас, можем да говорим за една общност на ценности. Ако тази общност не е на лице, Европейският съюз рано или късно ще се разпадне. Благодаря. Нека кажа, че имаме изслушване на Либе Явко на 22 на 7 април също. Не знам дали Софи Индвел да иска да каже няколко думи. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че дебата е изключително интересен. И бяхте напълно прави, ние сме в началото на този процес, процес, който е изключително важен. И със сигурност няма да ви изненадам, като ви кажа, че аз обичам добрите политически сблъсъци от време на време. Но също така трябва да кажа, че когато слушам дискусия като тази днес, а, съм горда да бъда европейка и то член на Европейския парламент, защото има много повече колко, обединяващи ни фактори, отколкото разделящи ни фактори, независимо от различията помежду ни. Няма да навлизам във всичките подробности, но в отговор на казаното от госпожа Кауфман ще бъдат направени редица конкретни предложения. И ако прочетете работните документи, Карлош, трябва наистина да ги препоръчам, защото в тях има много полезни неща. Да, оттам ще ви станат ясна ни редица конкретни предложения. В някои случаи те си противоречат, но не в твърде висока степен. Така че препоръчвам ви е, и смятам, че е добре да се подходи поетапно за някои неща може да е необходимо изменение на договора. Да, това е нещо, което може да, пре, да предложим, но то няма да стане още днес. Но е добре да видим какво може да направим и днес, което позволява на е, договора в момента. А за много неща дори няма да са необходими законодателни промени. За мен едно от най-важните неща, които трябва да се постигнат, е този е, годишен цикъл от парламентарен дебат, който се извършва с националните парламенти. Публичният дебат е мястото, където ние оформяме общите ни ценности. Не думите на хартия в договорите, а в публичния дебат се оформят общите ни ценности и именно тогава се изгражда нашата общност на граждани. И в заключение, и в отговор на казаното от Карлош Коелю. Много се каза за създаване на култура, за правова държава, демокрация и зачитане на основните права. Това налага диалог, публичен дебат и съгласие за оформянето на общите ценности, но това налага и санкции. Санкциите обаче няма да се смятат за нещо наложено отвън, а те ще се смятат за логичния завършек на един процес. Ако всички сме постигнали съгласие по определени стойности и е един член на семейството не зачита тези стойности, тези ценности, то тогава санкциите ще са приемливи инструмент от всички. Докато сега на член 7 се гледа като на нещо спуснато отвън. Улрика каза нещо интересно в този смисъл, че той прави Европейския съюз да изглежда като един общ враг, който да обединява държавите членки, които помежду си може да не се разбират. Не е такава е идеята. Европейския съюз не трябва да бъде външен враг. Ние всички сме Европейския съюз, затова процесът е важен. Оформянето на ценностите не се прави чрез, само чрез гласуване на резолюция, а това е един постоянен процес който включва и дебати. И тук мога да уверя господин Юрек. Може и да имаме разногласия по определени въпроси, може да не споделяме едно и също мнение, но така стоят нещата между вашата държава, между моята държава, във всяка общност е така нещата. Споделяме едни ценности, които се споделят от голямата част от населението, но не от всички. Но важното тук е, че има една общност, която сама определя своите ценности. Затова много съм благодарна на, на съдокладчиците на изказва, за изказванията днес. Ще се опитам да ги взема предвид и да ги включа в един документ. Благодаря ви. Председателя. Благодаря ви. Дебата беше наистина много интелигентен, при все, че имаше и разлики в него. Мисля, че работните документи също помагат много в него, така че благодаря ви, колеги, за вашата дисциплинираност и за участието в дебата. Сега стигаме до 26-та точка от дневния ред, а именно посещението на делегация за конкретна цел на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Пекин, Китай от 2 до 6 ноември. Паскал участваше в това посещение госпожа Кинги е Гал е, председателстваше това посещение. Тя ще представи заключенията от доклада. Само минута. Колеги, ако смятате да напуснете залата след тази точка, може да го направите сега, за да продължим по-нататък. И Кинга, имате думата. Thank you, Chairman. Uh, well, uh... Благодаря, господин председател. Доколкото знам, в момента се разпространява проект доклада от посещението, така че няма да навлизам в подробностите за него. Всички те са описани подробно в проекто доклада. Но сега бих искала да се съсредоточа върху това, че нашата комисия беше поканена от Конгреса на Народната партия в Пекин от 2 до 6 ноември. Целта ни беше да обсъдим заедно с китайските власти въпроса за новите психоактивни вещества, произвеждани в Китай. Също така заплахата за Европейския съюз от международни сериозни престъпни организации с происход от Китай, свързани с трафика на хора и детската порнография. Разгледахме въпроса за съдебното и полицейско сътрудничество и различните области от интерес за нас. Разгледахме въпроса за киберпрестъпността. Председателя, Уважаеми колеги, в момента се представя проектово доклад, така че ако искате да си говорите помежду си, може да го направите навън. Госпожа Гал, да разгледахме въпросите за киберпрестъпност, киб... за... защита на личните данни. Тези въпроси бяха засегнати на всичките ни срещи. Също така се обсъди наскоро приятия закон за националната сигурност. Също така чухме много интересна информация от посланника на Европейския съюз в Китай. Той представи една много комплексна картина и от самото начало стана ясно, че Китайските власти също имат интерес да се говори открито по тези въпроси. Обикновено става въпрос за борба срещу наркотичните вещества, както и срещу е, сериозната международна престъпност. Дискусиите бяха много продължителни, много изтощителни също така. Проведохме обсъждане с министъра на киберпространството на Китай, господин Уей. Говорихме за различни аспекти на киберсигурността и на новия закон за национална сигурност и защита на личните данни. Същото проведохме обсъждахме е, с председателя на постоянния комитет към Конгреса на Народната партия. Проведохме дълга дискусия с заместник генералния секретариат на Комитета за наркотични вещества. Разгледахме какви са мерките е, по новия закон, който е прият през миналия октомври относно административните мерки за психоактивни и психотропни вещества. И мисля, че този въпрос, този закон, извинете, може да има принос за подобряване на ситуацията, която представлява проблем и за нас. Също така проведохме е, среща с е, заместник президента на компания Huawei, където говорихме по-специално за киберсигурност, киберпрестъпления и защита на личните данни. Също така раз... Е, говорихме с заместник-председателя на Комитета за вътрешни работи, който работи по сходни въпроси, като тук в комисията Либе. И се и заседава на всеки 2-3 месеца годишно. Това е един изключително голям комитет който е, законодателства в областта на наркотичните вещества и други въпроси, които се припокриват с мандата на Либе. Също така бяха проведени срещи с за стъпници за човешки права с журналисти, говорихме за правата на човека, свободата на словото и свободата на пресата в Китай. Така че от всичко, което казвам, трябва да ви кажа, че подробностите са в проекто доклада, но като цяло дискусията беше много интересна, много изтощителна. По някои въпроси подходите бяха различни. Но по всички въпроси е, се каза, че китайски национален интерес има превес, така че тук каквото и да направим, трябва да предприемем конкретни действия за сътрудничество в конкретни области и след това оттам нататък ще можем да подобрим взаимоотношенията. Трябва да кажа, е, че е, Имаше чудесна работна атмосфера сред членовете на делегацията и е, те бяха много активни по редица въпроси, проявиха голям интерес и мисля, че това дава ясен сигнал за ангажираността на нашата комисия. Също така благодаря на съветниците от различните групи и благодаря на секретарията, на господин Кошлица, и на Улрика Леман, които свършиха отлична работа. Върнахме се изтощени, но срещата беше много полезна и много интересна да се види този нов и различен подход. Председателя, благодаря много Кинга за този изчерпателен преглед на проекта до доклада. Има ли членове, които бих искали да коментират и да добавят нещо? Ана. Ана Гомеш. Благодаря много, Кинга, за това, че беше отличен председател на делегацията. Работата наистина беше много интензивна. И искам да продължа казаното от Кинга. Трябва да обръщаме по-голямо внимание на сътрудничество с Китай. Те са отворени за това и поканата за това посещение е доказателство. Но тук става въпрос за дългосрочни усилия. И аз много работи в областта на защита на данните с САЩ. Там се обръща огромно внимание, обаче не се обръща достатъчно внимание в, за, върху случващото се в Китай. И факта, че компания като Huawei също присъства при нас, защото получава обществени поръчки. Защото е напълно защото за, е, законодателствата за защита на личните данни в Европейския съюз и Китай са напълно различни. Според китайското законодателство всички данни трябва да се изнасят и съхраняват в Китай. Между другото, Huawei означава просперитет на Китай. Трябва да се оценят всички аспекти, не само от гледна точка на защитата на данните. Необходима ни е киберсигурност за нашата собствена сигурност. Защото ще, ще е хубаво да се види колко обществени поръчки е спечелила компанията Huawei от нашите правителства и какви са последиците за това от гледна точка на защитата на данните и е, от гледна точка на сигурността, особено когато говорим за критическа инфраструктура, стратегически области. Това са все неща, на които не сме обърнали голямо внимание. По въпроса за наркотичните вещества, както каза Кинга, това беше един от важните въпроси, които се разгледаха новите психоактивни вещества. В тази област трябва да сътрудничим повече с китайците, защото стана ясно, че тяхната нагласа е да приемат, че това се случва, защото тези вещества се продават по интернет, но проблема не е за тях, а по-скоро за нас, защото те се изнасят при нас. Разбира се, всичко това ще наложи много по-тясно взаимодействие и сътрудничество с Китай. Благодаря, Ана. Моника. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на Кинга Гал за това, че много добре води делегацията в Китай. Със сигурност програмата ни беше много наситена. И това, което ми направи впечатление, беше, че много често се питаме дали ще се критикуват американците а, и ние посетихме някои големи предприятия, като например Huawei, кое, което има много важна роля в областта на телефонията, комуникацията, интернет. Те имат тя има голямо значение за китайската економика, но е важно да се види и какви ще са последиците за нас и какви изводи можем да си извлечем за Европейския съюз. Важно е да знаем кои са нашите съюзници, партньори, които споделят ценности важни за нас. И ако се огледаме, Трябва да видим тези, които се застъпват за нашите ценности и трябва да кажа, че те са по-скоро мълцинство, не са мнозинство. Това стана ясно последните години. Ето защо смятам, че е много важно Азия и по-специално Китай да не се отдалечават от нас, да намерим общо поле за разговор. Друго важно нещо е, че в Китай в момента се наблюдава една смяна на посоката. Говори се за за Китай, който а, е, не е си притеснен от а, е, употребата на нови психоактивни вещества. Това е много е, интересно. Тук, когато говорим за документите на ООН за борбата срещу употребата на психотропни вещества трябва да се има предвид. Други важни въпроси бяха отнасящите се до тероризма, защото е установено, че в Южен Китай се е стигнало до религиозни и етнически сблъсъци. Разбира се, не бива да забравяме, Китай е огромна държава. Да, конфликти има, нормално е не всички да не са съгласни по всички въпроси. Но, когато говорим за борба срещу тероризма, трябва да имаме предвид, е, че китайците се показаха открити за сътрудничество. Така че трябва да видим точно какво е тяхното мнение, защото това е важно и за нашето решение в Европейския съюз. Председателя. Благодаря отново на Кинга за това, че ръководи делегацията и за това, че представи този проект доклад. Колеги, сега стигаме до точка 27, когато ще чуем представене от Матиас Рюте, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи към Европейската комисия. И междувременно ще направя едно въведение. Имаше е, доклад по отношение на е, споразумението за е, повторно приемане, по-специално с Турция. Тук сме поканили днес генералния директор Руте, Комисията е поела ангажимент да уведомява редовно Европейския парламент относно всички споразумения за реадмисия и по-специално да докладва на всеки 6 месеца на парламента относно изпълнението на споразуменията за реадмисия на Европейския съюз, по-специално по отношение на комис... комисиите за съвместна реадмисия. По-специално за Турция за... последната среща на този комитет се проведе на 19 януари тази година. А, имаше, процеду... имаше дадено съгласие от парламента на 1 октомври. А, разпоредбите по отношение на обратното приемане на граждани на страните вече са в сила. Разпоредбите относно реадмисията на, реадмисията на граждани на трети страни ще се прилагат 3 години след влизането в сила на споразумението, т.е. от 1 октомври 2017 година. На срещата на високо равнище на 29 ноември 2015 година Европейския съюз и Турция изразиха политическото съгласие, че споразумението за реадмисия ще се, приема, ще се прилага напълно изцяло от 1 юни 2016 година. Поради тази причина, миналата седмица комисията направи предложение за решение на съвета относно необходимите договорености е, за изпълнение на споразумението, за да може то да влезе в сила. Сега ще дам думата на господин Рюте. Благодаря ви много за това, че сте тук, Матиас. Благодаря ви за това, че сте много отзивчив и винаги комуникирате с нас. Това са много важни въпроси, така че благодаря ви, че сте тук. Имате думата. Thank you very much, uh, Chairman and uh, dear Claude and Honorable. Много ви благодаря, уважаеми господин председател, скъпи Клод, уважаеми членове на комисията Либе. Много се радвам да съм днес сред вас. Надявам се да не ми се разсърдите Uh, че толкова често ви посещавам, за да говорим за тази тема. Колкото си помня, последния път бях на вашето заседание на 13 ноември. Ще се опитам накратко да направя обзор на положението с политиката за обратно приемане по принцип, политиката за връщане и също така двете наскоро проведени заседания на комисиите за обратно приемане с Пакистан и Турция. Политиката за обратно приемане е, е съществен елемент от една, всяка една устойчива политика за управление на миграцията. Трябва да гарантираме, че лицата, които имат право на международна закрила, могат да получат тази закрила в Европейския съюз. Но лицата, които нямат право на международна закрила, трябва да да се върнат обратно в страните си по происход. Знаете какви са данните. По отношение на решенията за връщане, едва 40% от тези решения на практика се изпълняват от държавите членки. Ще ви дам някои данни за връщанията. Според мен това също е много важно да се знае. Последните данни, с които разполагаме, са от Евростат. 192 000 връщания са изпълнени през 2014 година, сред които 169 000 са връщания в трети страни. Така че всъщност има и връщания, които се осъществяват в рамките на Европейския съюз, но като цяло това са 40% от всички решения за връщане, които се взимат в рамките на Европейския съюз. Засилихме усилията си за повторно приемане и работим с страните, които са сключили споразумение за обратно приемане с Европейски съюз. И ако видим общият брой, процентите на връщания в страни, с които сме подписали споразумения за обратно приемане, се оказва, че данните е, вече се подобряват в е, голяма част от случаите. Последния път е, обсъждахме Турция. Това беше веднага след повършването на срещата на върха с Турция, когато беше лансиран плана за действие с Турция, който беше прият на 29 ноември, аз ви посетих на 30 ноември. И от тогава само Турция предприе някои много важни стъпки за прилагането на съвместният план за действие. започна нов етап в прилагането на пътната карта за либерализиране на визовия режим. Работим също така за пълно прилагане на споразумението за обратно приемане с Турция. И както каза и председателят, започваме също така да го прилагаме и за граждани на трети страни а Турция от своя страна работи за отваряне на своя пазар на труда за сирийски граждани. Също така отново бяха въведени някои задължения за визи за сирийски граждани, които пътуват до Турция по въздух или по море, а не сухопътно. Също така Турция полага усилия за спиране на трафика с мигранти и потоците от незаконна миграция. Днес бих искал да се съсредоточа основно за текущото положение с споразумението за обратно приемане. като знаете, то влезе в сила през 2014 година. И от тогава сме имали две заседание на Комитета за обратно приемане през юли 2015 година и другото беше на 19 януари 2016 година. редица мерки, целящи подобряване на споразумението за обратно приемане, бяха договорени на заседанието на 19 януари. Ние поставихме акцента върху нуждата от подобряване на скоростта, с която се осъществява настоящият процес на обратно приемане и неговата ефективност. И също така трябва да се подготвим изцяло за обратното приемане на граждани на трети страни, което ще започне от юни тази година. За целта Едно от основните елементи, върху които се съсредоточихме в споразумението за обратно приемане, е прилагането на вече съществуващите двустранни споразумения за обратно приемане, каквито имаме сключени с, с, между Румъния и Турция, между Гърция и Турция. И също така има разпоредби, които наподобяват задължение за обратно приемане между България и Турция. Съсочили сме се върху разпоредбите за обратно приемане между Гърция и Турция. Може да се каже, че на хартия, ако не ме лоша паметта, е имало 12 000 искания за обратно приемане, отправени от Гърция към Турция. Над 4 от тях са приети от Турция. И 50 или 60 от тези решения на практика са били изпълнени. Каква причина? Ами, ако мога да си позволя да го кажа, бюрократични причини. Защото когато поискате повторно връщане, и получите отговор с прекалено голямо закъснение, дори отговорът да е положително, не е ясно дали изобщо съответните лица все още се, се намират там, където са били, за да могат да бъдат върнати обратно. Но започна се ускорява процедурата, защото ако не се лъжа, Турция е осъзнана, че Прилагането на споразумението за обратно приемане на този етап е един вид период на тест, преди да влезе в сила по отношение на граждани трети страни. А това е много важен, доброто функционира това споразумение е много важен елемент от процеса за либерализация на висовия режим. Беше постигнат добър напредък в сътрудничеството между Гърция и Турция. И двете страни поканих комисията да участва. Имаше първо заседание на комитет е, в края на месец септември, второто заседание, ако не се лъжа, беше преди няколко дни. Бяха договорени нови процедури. Сега остава да видим как точно се прилага това двустранно споразумение за обратно приемане. Докато очакваме да започнем прилагането на клаузата относно граждани на трети страни в споразумението между Европейския съюз и Турция. С цел запазване на натиска решихме следващото споразумение за плотно приемане вече да бъде прият да бъде договорено в май, всъщност когато ще се следващото заседание на комитета за обратно връщане. Вероятно ще се проведе още едно заседание през месец септември, за да направим обзор на текущото прилагане на сползването. А ще се отнася до Пакистан. Пакистан винаги е била много важна държава по отношение на обратното приемане. Ако погледнете данните за 2015 година, само в Гърция е имало над 20 000 незаконно преминавания на границата от граждани с пакистански происход. И отново трябва да гарантираме, че споразумението с обратно приемане с Пакистан функционира ефикасно. То беше прието през 2010 година. Доста добре функционираше до 2014 година до тогава имахме равнище на обратно приемане от 52% в сравнение с средното равнище от 40%. Но сътрудничеството се влуши значително през последните няколко месеца. Почти останахме с впечатлението, че Пакистан е прекратил прилагането на споразумението за обратно приемане. Комисарът Вармополос посвети Исламабад на 23 ноември. Получи политически ангажимент от министра на вътрешните работи и министрът на външните работи, но за съжаление един полет за обратно връщ, приемане организиран от Frontex, кацна в Пакистан, но половината от лицата не бяха прияти от Пакистан и трябваше да бъдат върнати обратно в Гърция. Много се чу и изговори за желанието на Пакистан да преразгледа клаузата относно граждани трети страни в споразумението. Ето защо, честно казано, доста се притесняваха преди заседанието на Комитета за обратно приемане, което се проведе на 2 февруари, но мога да ви уверя, че това заседание, на което присъствах голям брой наблюдатели от държавите членки, всъщност премина неочаквано добре. И на това заседание на комитета успяхме да договорим конкретни стъпки за прилагането на споразумението за обратно приемане между Европейския съюз и Пакистан. По този начин, чрез протоколи и чрез специфични действия, поне по отношение на Гърция, да постигнем напредък по отношение на обратното приемане от страна на Пакистан. И за да гарантираме, че тези обещания няма да си останат само на хартия, вече се споразумяхме с пакистанските ни партньори да проведем ново заседание на Комитет за обратно връщане през месец юли, за да видим дали реално се прилага споразумение. Това е нещо, което може всъщност да се постигнат резултати, като се, постоянно се поддържа натиска, постоянно се водят преговори, постоянно се искат данни от държавите членки, за да можем да се изправим пред партньорите ни от трети страни с конкретни данни и да постигнем с тях споразумение за по-нататъчният процес. Също така като цяло търсим по-ефикасен начин за прилагане на политиките за обратно приемане на европейско равнище. Работим заедно с ЕСВД, с комисарят по развитието, с колеги от други генерални дирекции на Европейската комисия, като например Генерална дирекция търговия за да видим как може да се приложи принципът познат като повече за повече или по-малко за по-малко. Господин председател, остава ми още една минута, за да кажа няколко думи и за останалите споразумения за повтор за обратно приемане по отношение на страните от а, източното партньорство и Русия. Като цяло споразуменията функционират доста добре, с доста високи бройки през 2014 година. Равнището на изпълнение от 73% за Русия, 81% за Украина, 71% за Молдова, което далеч надхвърля средните проценти за Европейския съюз като цяло. Тоест, там решенията действително се изпълняват. Държавите членки високо ценят отличното сътрудничество с Грузия. Отново сме над 50%, е, около 56%. С Грузия имаме доста ефективно сътрудничество, тъй като сме разработили електронна платформа. Обсъждаме се възможността създаване на подобна и с Пакистан, благодарение на Международната организация за миграцията, която даде възможност да се подават искания за обратно приемане чрез системата на платформата. 13 държави членки и Швейцария използват тази платформа към момента. Споразумението за обратно приемане с Армения и Азербайджан влязоха в сила от през януари и септември 2014 година, респективно през първата година равнищата на обратно приемане все още не са оптимални, но ще видим какви ще бъдат данните за 2015 година. След което ще организираме съвместни комитети за обратно приемане и се надяваме те да съседават преди лятото на тази година. По въпроса за Западните Балкани, като цяло равнището на обратно приемане е доста високо. 86% за Албания, 65% за Босния и Херцеговин, 53% за Черна гора, 79% за Сърбия, 43% за бивша Югославска република Македония, малко на средното равнище. Това отново са данните за 2014 година. Разбира се, след като получим данните за 2015 година през месец март, ще ви ги предоставим. Като цяло, Имаме 17 споразумения за повторно приемане. Водим преговори за подписване на такива с още 4 държави. Съжалявам, но не мога да кажа, че постигнат напреден нито с Китай, нито с Марокко, нито с Тунис, нито с Алжир. Имаме мандат за водене преговори за сключване на споразумения за повторно приемане. Но пак казвам им в рамките на тези ви трябва много по повече да се сключим върху принципите повече се повече или по-малко за по-малко. И също така работим по възможността да се идентифицира въз... възможни да... трети държави, с които може да се сключат подобни споразумения. Този им председател беше един бърз, бърз обзор на текущото положение за изпълнението на споразумението на Европейския за обратно приемане. Много ви благодаря. Наистина много са важни тези споразумения. много важно също така да чуем мнението на колегите. Искам само да видя дали координаторите искат да вземат думата. Първо думата има госпожа Холмайс, която госпожа Сипа. Благодаря много. Всъщност докладът ви е наистина точен, но аз трябва да кажа, че що се отнася до цифрите, ми се струва, че все още не всичко е много ясно, особено по отношение на влезлите на европейска територия, които със сигурност са повече от официалните цифри. Можете ли всъщност да ни кажете колко са точно всички мигранти и бежанци? Ясно е, че имаме огромни разлики в докладваните цифри. Зависи кой питаш и на кого ще повярваш. След това като говорим за обратното приемане, ние имаме множество регистрирани, но когато решим да ги пратим обратно, те изчезват. И ние няма как да стигнем до тях. Разбира се, няма как да се стигне до споразумение, ако държавите членки не спират тези хора и не възпрепятстват е, това те някакси да изчезнат, когато трябва в удобния момент да не говорим за експлуатирането им от престъпните групи. Това е във вреда на абсолютно всички. Тук никой не печели. И един трети последен въпрос във връзка с Марокко и Алжир. Вие какво казахте точно, че Алжир и Марокко не проявяват особено желание или че в момента се преговаря? Не ви разбрах. Благодаря за краткостта. Наистина ще помоля всички да говорят максимум две минути. В 6.30 трябва да напуснем залата. А, трябва да чуем и доклада на делегацията относно интелигентните граници и посещението в Финландия. Госпожа Зипел, не повече от две минути. Благодаря, но аз мисля, че вие трябва да ограничавате времето за изказване още за първи изказал се, а не след това да го ограничавате за останалите. Добре, надявам се да не отнемете времето от моето изказване. Първо, като говорим за политиката на обежище, ми се струва, че ние трябва да подобрим регистрацията. Това е основното във всички наши държави членки можем да работим далеч по-добре по нея. На второ място, ако тези регистрирани или нерегистрирани след това изчезват някъде, знаем ли какви са те? Дали те са жертви на трафик или се възползват от системата, за да работят незаконно? Защо не можем да контролираме този процес. Това е проблем дори без бежанците. След това, като става дума за обратното приемане, виждаме, че докладваните проценти са много различни. От една страна имаме решенията, но изпълнението на решенията наистина е нещо съвсем друго. Къде са вратичките? Какъв е проблема, че хората изчезват или има някакви хуманитарни причини, които ни пречат да изпълним решенията за обратно приемане или страните по происход не желаят да си вземат обратно собствените граждани. Относно Марокко и Алжир, вече беше поставен въпрос дали всъщност тези страни не желаят да ни помогнат или просто нямат капацитета. Благодаря, Бригит Жерар. Жерар Дюпре. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на генералния директор за неговото експозе. Имам обаче въпрос, който ме мъчи. Вие искате парламента да се произнесе по списъка на сигурните държави, в който фигурира и Турция. Това означава държава, която в която теоретично ние можем да пратим гражданите и апатридите, които живеят на територията на тази държава. Защо искахте Турция да се включи в същия списък? Всъщност нямаме Турции или апатриди от Турция, които да са поискали убежище на европейска територия. Също така в едно наскорошно съобщение вие ни информирате, че Турция е трета страна, сигурна страна. Какво значи това трета страна? Не е ли страна по происход? Ако говорим за трета сигурна страна, то в този случай държавата членка, която изпраща лицето, може да има увереност, че международната закрила ще бъде оказана. Аз си задавам следвия въпрос. Защо искахте ние да се произнесем по проблема за страни по происход, които са сигурни? Какво искате всъщност да получите? Може би правен инструмент, ако правилно тълкувам – правен инструмент, който да позволи на държавите членки да признаят Турция като сигурна държава, за да може Турция да прибере всички, които са сега в държавите членки и които имат право на, нямат право на обежище. преди комисията поиска от нас нещо, което не е оправдано, за да може да поиска същото от всички държави членки. Благодаря, госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. Моят въпрос към господин Рюте до някъде е сходен на въпроса на колегата Дюпре, аз също имам въпрос за страните по происход и третите страни. Нещо, което каза господин директора, много ме очуди. Вие казахте, че преговорите за обратно приемане са значително ускорени. След изготвянето на съвместния план за действие Европа-Турция – интересуваме следното. Това ускоряване може ли да се каже, че върви ръка за ръка с забавянето и изоставането на Турция, що се отнася до европейския дневен ред, свързан с правата на човека – трябва ли да ви напомня за демократичното прочистване в Курдистан като част от Турция? Това, което се случва в Раяда, в Сирия и съответно новите групи бежанци, които тръгнаха оттам. Кажете ни, също така, какво мислите за изявлението на турския премьер по време на преговорите, когато той заплаши, че може да отвори вратите, така че да минат всички емигранти, ако го поиска. И това ще застраши Европа. Струва ми се, че тук комисията не бива да бъде бюрократ, а трябва да заеме политическа позиция, като се интересува най-вече от защитата на правата на човека. Благодаря. Искам да кажа, че няма да приемам повече заявки за изказвания. Господин Хала Ахо. Благодаря, господин председател. Само 40% от решенията за връщане всъщност водят до реално връщане, казахте вие, но кои са държавите, които са най-важни от гледна точка на бройките като абсолютно изражение. Може ли да се каже, че някои държави членки работят по-успешно по връщанията към други трети страни? Третите страни се отнасят неохотно към това обратно приемане, но какво могат да направят държавите членки, за да подобрят изпълнението? Също така, защо Пакистан отказва да изпълнява споразумението за обратно приемане и защо толкова много са тези, които не бяха върнати в Босна и Херцеговина, въпреки решението за това. Благодаря, господин Диес Демера. Благодаря ви. Господин Рюте, благодаря ви за дадената информация. Госпожа Холмайер, госпожа Зипел и самият вие споменахте Марокко. Вчера Видяхме по испанските медии, а след това го проверих, че има един специфичен феномен. Първо трябва да кажа, че за мен защитата на бежанците е нещо много важно, но също така се боря срещу фалшивите бежанци. За какво става дума? Какво ни разказаха испанските вестници тази седмица? Става дума за марокански момчета, които имат пари, отиват в Казабланка. В Казабланка си купуват билет за самолета до Истанбул. Е, мароканците нямат нужда от виза, за да пътуват до Турция. Когато пристигнат на турска територия, си купуват фалшив сирийски паспорт. И от тук започват техните заплатени перипетии, докато стигнат до северните страни и по-конкретно Швеция. Става дума за около 10 000 мароканци, които са използвали тази схема през последните месеци – Комисията разполага ли с информация за това? Турските власти разполагат. Какво се прави за фалшивите бежанци? Е, Господин Киркхоп. Благодаря. Нека да кажа, че можеш да пътуваш от Марокко до Истанбул за 40 евро с Turkish Airlines. Така или иначе, имаше 137 000 заявки, от които за обратно приемане, от които беше прията една много малка част. Знам, че бюрокрацията е нещо страшно, но все пак аз ви предоставям данни от април 2015 година. Мислите ли, че Турция всъщност е готова да изпълни решенията за обратно приемане? И ако няма желание да го направи, какво можем ние да направим? След това Стотици хиляди идват в Гърция. Тази година сирийците не са толкова много, но може би ще бъдат около 60 хиляди. Ако говорим за 40, в най-добрия случай 50% изпълнение на решенията, това значи, че тези хора ще останат в Гърция. Ще трябва да се направят лагери от затворен тип защото те няма да могат да бъдат убедени по никакъв друг начин да изчакат. Нима гръцкото правителство трябва да ги натика в ръцете на трафикантите, за да се отърве от тях. Това е невъзможно, не можем да поемем такъв товар. Как да убедим Пакистан да приемат хората си, вместо да ги оставят да просят? Tack herr ordförande och eh, tack eh, för rapporten eh, general. Благодаря господин председател. Благодаря е, господин Рюте за е, тази изключително интересна презентация. Беше много интересно това, което казахте като цифри и за разходите за споразуменията за обратно приемане, особено тези между, това между е, Гърция и Турция а, огромно повишаване в сравнение с а, 2015 година, но а, Гърция, казахте, трябва да вземе 135 хиляди, докато, докато Турция е приела да приеме обратно само 13 100. Само няколко хиляди. Както казахте, е, най-често причините са от бюрократичен характер, но според мен когато говорим за ситуацията между Турция и Гърция, знаем, че тези хора напу... напускат възможно най-бързо страната, ако няма да поискат статут на, на беженец в Гърция. Така че как ще се реагира при положение, че миграцията с течение на времето ще се увеличи? Какво ще направим, за да се разрешат тези случаи по-бързо, за да може да се извършват връщанията? Но за да стане това, тези хора трябва да докажат, че са пътували през Гърция или каква е процедурата. Ако са влязли от друга държава членка, как ще докажат, че те всъщност са преминали през Турция, че са пътували там? Възможно ли е това да се докаже по удовлетворителен начин? А има други хора, които могат да минат по друг маршрут. Маршрут и много. Надявам се е, да можете да отговорите на някои от въпросите. Господин Радев, заповядайте. Председател, уважаеми господин Рюте, първо бих искал да ви благодаря за предоставената информация. За моята страна, като външна граница на Европейския съюз и съседна на Турция държава, сътрудничеството с Турция е изключително важно за опазване на сигурността на границата и намаляване на миграционния поток – Миналата седмица Европейската комисия излезе с допълнителни препоръки за изпълнението на плана за действие за миграцията, в които настоя Турция да положи допълнителни усилия за намаляване на миграционния поток. Препоръките на Европейската комисия бяха публикувани на фона на изтекли в медиите документи и разговори, според които Турция, ако реши, реши ще наводни България и Гърция с бежанци с цел оказване на натиск върху Европейския съюз да приеме нейните изисквания. В този ред на мисли искам да ви попитам как Европейската комисия ще гарантира, че Турция няма повече да заплашва страни като България с отваряне на границата за мигранти, особено имайки предвид, че Европейския съюз предоставя 3 милиарда евро финансова подкрепа за Турция, точно за да намали миграционния поток и натиск. Благодаря ви за вниманието. И, и накрая госпожа Сорая Пост. Като слушах този разговор и като слушах дискусията и предвид ценностите, които имаме, демократичните ценности и зачитането на основните права, и нашият Европейски съюз, се чудя. Полагаме толкова много усилия за да се отървем от хора, които според нас нямат право на тези ценности. Тук говоря за основни права на човека. Знаем със сигурност, че е, Турция е все по-малко толерантна, погазват се правата на малцинствата в Турция и аз многократно съм била там и знам какви са техните стандарти в тези области. По същия начин в Западните Балкани когато говорим за ромското мълцинство, дори и ромското мълцинство в Европейския съюз, то не винаги се е, третира по равноправен начин. Но е, всички ли те ще трябва да се изпратят обратно в Западните Балкани? Пазара на труда е затворен за тях, нямат възможност да намерят адекватни условия за настаняване. Как те отглеждат децата си при положение, че се изпращат отново там? Та, как комисията си представя, че това може да се случи? И устойчиво ли е в дългосрочен план да се говори за нашите е, ценности предвид тези мерки? Можем ли да изпращаме тези хора в такъв тип е, места? Председателя, благодаря много колеги за тези важни въпроси. Времето малко върви срещу нас, е, за това ще ви помоля да отговорите възможно най-ясно и най-кратко време. Господин Риоте. Ще се опитам възможно най-бързо да покрия въпросите. Ако е, не възразявате, ще групирам някой от тях. Госпожа Сипел и госпожа Холмайер зададоха въпроси относно Марокко и Алжир. Действително, водят се преговори с Марокко от 2002 година, не много успешни преговори с Алжир, преговорите дори не са започнали. И аз съм с впечатлението, че е необходима нова оценка за това какво е текущото състояние в момента. По отношение на Марокко, стои важния въпрос за граждани на трети страни, а в случая с Алжир трябва да кажа, че те не са проявили особен интерес за започване на преговорите и за ангажименти там. Тъй като споменах Марокко, ще се върна и на въпроса на господин Тиас. Нещо, за което сме говорили с турските е, власти относно маршрута между Марокко и Истанбул. Може би има случаи на а, закупени сирийски паспорти, но също така има и много мароканци, които а, при, пристигат нередовно. А, в Истанбул. За миналата година цифрата беше малко по-малко от 12 000, но няма да успървам това. Има някои, които може би в началото крият гражданството си. Затова имаме и процес на скрининг, затова сме създали и ходспотовете и приемните центрове, за да се гарантира че се установява тяхното гражданство с точност. Винаги оказваме натиск върху Турция да въведе визи с Марокко, но за момента нямаме особен успех в тази насока. По отношение на цялостните цифри, цифрата от 40% се отнася до действителните решения за връщане. Много държави членки е, не излизат с решение за връщане. Има много хора, които са преминали през процедурите за обежище, но са получили отказ. И тогава обаче те не винаги подлежат на решение за връщане. Това може да е по различни причини, хуманитарни причини. Също така има конкретни правила в директивата за връщането, в процедурите за обежище, за зачитането на правата на човека. И съществува фрустрация за, е, относно гражданството на въпросното лице и това понякога възпрепятства връщането. Също така някои държави членки се опитват изкуствено да поддържат добри е, цифри, добри резултати, така че в конкретни случаи не се връщат дадени лица. Така че картината е доста по-разпокъсана. Много от вас описахте трудностите и дребните трудности в процедурите за връщане, защото първо трябва да се покаже, че даденото лице има да, съответното гражданство, трябва да се докаже, че то притежава правилния документ за самоличност, да се докаже, че то е пристигнало, че не е било някъде друга, да е, има много условия и именно за това имаме и комитет за обратно връщане, за обратно приемане. Ам, много често на тях се разглеждат отделни случаи, например случаи на лица, които са били е, съдебно преследвани за наказателни е, правонарушения и държавата на происход казва няма да ги приемем обратно, защото това лице е, представлява опасност, но то подлежи на обратно приемане. Ето на таки, е, с такива случаи се работи в комитетите за обратно приемане. Напълно Съгласен съм, че едно от първите неща, на които трябва да се обърне внимание е регистрацията. Това се прави и в приемните центрове и мисля, че има напредък, както става ясно и от последния доклад. Господин Депре, в този доклад вие реално четете между редовете. Тук визирам съобщението на комисията от преди няколко дни – И там се казва, че държавите членки трябва да разгледат възможността за безопасна трета страна. В доклада не сме посочили конкретно, че става въпрос за Турция. Между другото, там стои въпроса и за Женевската конвенция. Но със сигурност има послание, което отива в тази насока безопасна, сигурна трета страна, вие знаете това по-добре от мен, означава, че процедурите за обежище трябва да се изпълняват, но може да се извърши връщане без да се преминава през процедурата за обежище както е по директивата за обежището, но има възможност за по-кратка процедура, И това са двете важни неща за дискусията. А по отношение на сигурните трети страни, тук това не може да се реши на ниво Европейски съюз. Решението принадлежи на държавите членки. А безопасната страна е нещо, за което може да се вземе решение съвместно на европейско ниво. Ето това са ни от основните разлика. Съгласен съм с госпожа Спинели Тя каза, че всички процедури за връщане трябва да подлежат на един общ принцип и то е зачитане на правата на човека. Нещо, което също беше казано, в някои държави членки ситуацията е по-добра. И някои държави членки се справят по-добре в отношенията с, с някои трети страни. През последните няколко месеца се опитахме да накараме всички държави членки да идентифицират защо се справят толкова добре в отношенията си с дадена трета страна. Това е част от процеса на взаимно получване от практиките между държавите членки. В някои случаи това се дължи на стари колониални взаимоотношения. В други отнош... държави става въпрос за конкретни, конкретна мотивация или в трети случай държавата членка е намерила правилния метод на работа. Трябва да се разгледа всички тези елементи и това е част от цялостната ни политика за връщане и за обратно приемане. Искаме държавите членки да могат да споделят своите успехи, успехи но и неуспехи. Господин Кърхоп, е, от цифрите, които казахте, мисля, че имаше една нула в повече. За 13 000 става въпрос, не за 130 000. Ние присъстваме на тези срещи. Аз вече съм бил на три такива срещи. Ще ви отговоря относно Пакистан конкретно. На последната среща на Комитета за обратно приемане се постигна съгласие, че в случая с, с Гърция пакистанските власти ще отиват лично в Атина и с помощта на комисията ще спомагат в процеса за идентификация. Това се правеше преди в Обединеното кралство и цел... Но тук много често има оспорване на самоличността. Затова ние се ангажирахме с пакистанските органи да си сътрудничат с гръцките органи и с комисията в тази работа. И също така да се работи по натрупалата се вече работа по досиета, която е огромна в Гърция. Господин Радев. не искам да говорим за конкретни заплахи, но искам да се реши ситуацията с всяка трета страна, сред която е и Турция, в пълно съзнание на това, което се случва на терен. Към момента не мога да кажа, че това е тенденция, но като цяло смятаме, че цифрите значително намаляват цифрите за нередовните мигранти, идващи от Турция или в България или в Гърция. Но а, тази тенденция датира от преди няколко дни. Не бива да я пренебрегваме, ще я следим отблизо, за да видим в каква посока ще се развият нещата. Господин председател, надявам се, че отговорих, ако не напълно удовлетворително, поне до някъде на някой от въпросите. Сега ще говорим и за интелигентните граници, и за а, преосмисленето на системата, за реформирането на Дъблин, за използването на информационни технологии. Тук също се връщам и наказаното от госпожа Холмайер, за да видим как бихме могли да модернизираме нашите IT системи, защото ми се струва, че има някои пропуски, които трябва да се попълнят. И се надявам в следващите няколко седмици да обсъдим тези въпроси. Много ви благодаря. Не исках да ви прекъсвам, защото успях да отговорите на отделните въпроси на всички колеги, които ги зададоха, което разбира се винаги е много полезно. Благодаря и на колегите, които останаха до края на заседанието ни. Бих искал да се обърна с молба към преводачите да ни дадат малко повече време. Извинявам се и на господин Диастемер и на господин Але Анне за това, че останаха до края, за да се разгледа последната точка от дневния Рета, именно точка 28, делегация на комисията Либе относно интелигентните граници в Финландия на 25 и 26 юни 2015 година. Без повече забавен давам думата на господин Диздемера. Много благодаря. Първо трябва да благодаря на Катрин Хюбер, Еванжелина и на Хал Ахо. Това бяха прекрасни домакини, трябва да кажа. Нашата делегация посети Финландия на 25 и 26 юни. Много интересно посещение беше благодарение и на финландските власти. Ние искахме да видим как работи финландската система. Посетихме пилотен проект на ГКПП в близо до Хелзинки и друг проект близо до границата с Русия. Също така видяхме каква е системата за влизане и излизане в страната, разработена на национално ниво. Говорихме за сътрудничеството между различните органи, управлението на границата с Русия и по-конкретно пилотния проект Интелигентни граници. Ние пътувахме и с кораби, които пазят границата. Това беше едно незабравимо преживяване. След това отидохме на пристанището Западен Хелзинки и продължихме да говорим за опазването на границата. Видяхме един ферибот, който идваше от Санкт Петербург, беше пълен с китайци китайски туристи с техните паспорти и визи. Видяхме как те доброволно използваха системата на интелигентните граници. Нещо друго беше посещението на летището. Там видяхме как работят вратите А, Б и С трябва да кажа, че посещението беше изключително информативно. Искам да благодаря наистина на всички, които допринесоха. Благодаря. Много ви благодаря, господин Диастемера. Съжалявам, че тази точка беше включена като последна в дневния ред. Но много ви благодаря за доклада, който сте изготвили. Някой друг иска ли да вземе думата по тази точка? В такъв случай бих искал да ви благодаря господин Диестемера и на останалите колеги, които взеха участие в делегацията. Благодаря на всички колеги, останаха до края на заседанието и на слушателите. Има ли нещо по точка разни? Ако няма, в такъв случай точка 300. Следващото заседание ще се проведе на 29 февруари в Брюксел. На 17 февруари ще има съвместно заседание с Липе, след което с Комисията по правни въпроси. Извинете, с което на 22 февруари ще има съвместни слушане с Комисията АВКО. Благодаря ви.